Uh, Уважаеми колеги, моля замете местата си и започваме с съобщенията на председателя. Изчаквах докладчиците, поне един от тях е тук. Е, трябваше да започнем в 8.45. Дневният ни ред е доста натоварен. Моля, заемете местата си. И преминаваме към а, приемането на дневния ред и съобщенията на председателя. И така, по приемането на дневния ред съобщавам следните промени. Точка 7. Положението в Румъния след искането в пленарна зала от 8 юни от и председателския съвет от 11 юни започва в 15, колко, а не в 11.30, 12 точка започва в 16 часа, а не в 15 часа и 9 и 10 точка в дневния ред, съвместния дебат по Европейската агенция за основните права започва в 11 часа, а не в 13 часа. Ако няма Възражение Дневният ред се приема в този вид. Няма превод на датски, латвийски, хрватски и ирландски. За съжаление, нека също да ви припомня да приготвите електронните си карти за гласуване в 11 часа. Един от съдокладчиците все още не е тук, обаче времето напредва, така че ако нямате възражения, нека да започнем работата си. По основната точка тази сутрин, именно положението в Средиземно море и необходимостта от а, холистичен подход на обмен на мнения по този важен а, доклад. Тук присъстват много интересни е, оратори по този въпрос. Преди да дам думата на ораторите, нека първо да обясня, че а, е, една от важните задачи на доклада е да се занимае по-конкретно с нелегалното каналчийство, трафика и е, нелегалната експлуатация на, на е, нередовни мигранти. Ще говорим също така за визовата политика, ролята на Frontex и другите агенции, които действат в областта. В контекста на доклада по собствена инициатива, вземайки предвид, че има заседание на съвета е, точно днес, т.е. темата е доста актуална, приветстваме тук нашите гости и оратори. Доктор Йовчев, бивш министр на вътрешните работи на България и бивш директор на, национал... на Държавната агенция за национална сигурност. Също така, нека да приветствам Волфганг Бауер, който е международния докладчик е, за сайт и автор на Опердасвие Ораторите ще говорят за нелегалното каналчийство, трафика, експлуатацията на нелегални, нередовни мигранти. След това, що се отнася до а, нелегалните канали, ще, а, по тази тема ще говори Лука Визен, а, Визентини от Атюк и професор Мартин от Политическия център на Европейския институт в Флоренция. След това по третата тема, управлението на границите и ролята на Frontex и други важни, е, е, извинете, други работещи в областта агенции, ще говори професор Стив Пирс от университета в Есекс и негово превъзходителство Роберт, доктор Роберто Балзарети, ръководител на мисията на Швейцария по темата. Той ще говори за хуманитарните визи. Тази тема също е интересна на, за колегите. И така, нека първо да дам думата на единия са докладчик Роберта Мацула. Заповядай, Роберта. Благодаря, Клауд, благодаря, господин председател, благодаря и на нашите високо уважавани оратори, които отделиха от времето си, за да се изкажат пред нас днес. Много е важно да работим по мрежите, които експлуатират най-уязвимите хора и които търгуват с човешки живот. Срещаме се няколко часа преди да се срещнат министър-председателите, които да обсъдят какво да се направи в първата фаза на реакция на Европейския съюз. Нека да призова отново всички държави членки да направят всичко възможно да се справят с тези организирани престъпни мрежи, независимо от това дали действат в Европейския съюз или извън него. Необходимо ни е ефективно сътрудничество за правоприлагане и наказателно преследване. Каналджийството много често води до сексуална експлоатация, трудова експлоатация и принуждаване към просия. Това са престъпления, които трябва да се а, елиминират. Трябва да се засили капацитета на Европол да се да залавя на трафиканти на хора. Връзките с други форми на организирана престъпност също са сериозен проблем. Много добре знаем, че мрежите на каналджиите рядко действат а, изолирано и затова трябва да се проме... подобри обмена на информация, събирана от а, разузнавателните служби и службите за сигурност, както и от полицията. Във всяка операция трябва да се е, действа така, че животът на мигрантите да не бъде поставен в опасност и да се спазва принципа за нон-рефулмон, за е, невръщане. По въпроса за военните действия срещу е, каналджиите, ако можем да, се, е, да постигнем договореност на Европейския съюз за общи военни действия срещу тях, това означава, че със сигурност има как да постигнем договореност на ниво Европейския съюз и за обмен на, и за споделяне на тежестта на, на заселването на беженците в Европа. Много често депортацията означава излагане на опасни условия. Необходимо е всички държави членки да ратифицират всички съответни конвенции на Международната организация по труда, за да се защитят мигрантите от експлоатация и да се предприемат мерки срещу експлуатиращите мигранти в която и да било област. Тук е, става дума за съвместна работа и на правоохраняващите органи, и на гражданското общество, и на синдикатите. Що се отнася до адекватните канали за легална миграция, трябва да се преодолее концепцията крепостта Европа и да се разгледа възможност да се предостави нещо като европейска синя карта. Много добре разбирам защо голяма част от имащите такава синя карта са в една държава членка. Крепостта Европа не е решение, но същевременно не можем да отворим всички граници. Имаме нужда от Фронтекс, той трябва да работи добре, но това не трябва да става за сметка на хуманитарния, хуманитарния ни дълг да спасяваме човешки живот. И трябва да се разпределят съответните ресурси за целта. Много се радвам, че ще обсъдим всички теми е, днес е, и съм ви много благодарна. Е, ваши, вашия принос ще е много важен за нашия доклад. А сега давам думата на другия съд докладчик, госпожа Сесил Кианге. Благодаря, господин председател. Необходимо е да се промени европейския подход към иммиграцията. Не може да се разчита на сегашното положение и на националния егоизъм. Осъзнава се мащаба на проблема. Комисията предвижда допълнителни средства за Трайтън и Посейдон – както и план за преразпределение на мигрантите в Европейския съюз. И това изглежда е добра стъпка напред за една миграционна политика, базирана на солидарността. Европейският парламент каза какви са неговите искания. Изглежда е възможно постигането на съгласие, въпреки че някои страни, които приемат мигранти, проявяват а, а, доста голяма сдържаност. Отчаяващите действия на хората, които напускат родните си а, места, бягайки от а, война, е разбираема. Те търсят а, начин да стигнат до Европа. И ако не се реши проблема, те може би ще започнат да използват други маршрути, още по-опасни от тези, които използват в момента. Необходимо е да се противодейства на престъпните групи, на каналджийските мрежи. Необходимо е да не се занимаваме с неща, които могат да се окажат контрапродуктивни. Трябва да се зададем въпроса, защо хората напускат своите страни е, и същевременно да отчитаме е, тяхното състояние тогава, когато са тук, когато се нуждаят от международна закрила. Следва да отчитаме това международно измерение. Има много различни е, части на уравнението. Следва да имаме предвид също, че Европа е застаряващ континент с спад в ръждаемостта и част от този проблем може да се разреши чрез една разумна миграционна политика. Ние трябва да опростим процедурите за легално влизане в Съюза и синята карта е една такава възможност. Следва да се създадат легални канали, за да могат хората легално да идват на територията на Съюза. Необходими са политики, които да гарантират интегрирането на иммигрантите и свободното движение на тези хора. Ние трябва да имаме дългосрочна политика в областта на миграцията. Последните събития ни показват, че ситуацията е доста сложна и някои страни преминават дори към драстични мерки, като затваряне на границите си. не се нуждаем само от управление на границите, а и от бъдещи мерки за укрепване на мандата на такива организации като Frontex. Необходими са ни интеграционни политики и управление на миграционните потоки, потоци особено през Средиземно море. Сега ще дам думата на нашите оратори. Искам да дам думата най-напред на господин Йовчев. Моля да спазвате времето си за изказване. Имате думата, доктор Йовчев. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да обсъда с вас този толкова важен проблем. Ще ви представя нашият опит с беженската криза в България и ще коментирам сегашното положение в Средиземно море и какви са решенията за в бъдеще. Една от основните причини за кризата в Средиземноморието е кризата в Близкия изток. И има нещо, което ни безпокои. Няма краткосрочно решение на тази криза и не можем да очакваме, че в близко бъдеще, 5-10 години, конфликтът ще бъде разрешен. Кризата може да се задълбочи. Някои от съседните страни, Сирия, Близкия изток, могат да се дестабилизират не само заради огромните потоци от беженци в тези страни, но и поради някои политически и економически причини. Броят на беженците, на нали, нелегалните иммигранти ще продължи да нараства в близко бъдеще е, и ние забелязваме една засилена тенденция в тази насока. Значителна част от е, тези хора няма никога да се върнат обратно, което означава, че сме изправени пред проблем и съвсем скоро трябва да създадем и приложим една успешна стратегия за интегрирането им. Миграцията от Близкия изток е предизвикателство за сигурността ни. Рисковете и заплахите, предизвикани от е, беженската криза, се забелязва в няколко насоки. Хуманитарна криза, не само лагерите, но и близките прилежащи райони, социални напрежения и конфликти, организирана конвенционална престъпност, предизвикателства за функционирането на социалните ни системи. Има огромни културни разлики между тези хора и нашето население. Има проблеми с комуникацията, тези хора не говорят други езици, нямат нужните познания и инструменти, за да комуникират успешно. И те се ръководят от мненията на местните лидери от източници извън Европейския съюз. Те имат нисък социален статус, не могат да се грижат сами за себе си, нуждаят се непрекъснато от подкрепа, имат също нереалистични очаквания. Повечето от тези хора са жертви, те страдат изключително много. Идвайки в Европа, те очакват, че някой съвсем скоро ще ги компенсира и че ще получат същия стандарт на живот, като този, който са загубили те не считат, е, че трябва да полагат е, много усилия и да губят е, време за да постигнат това. Те нямат нужните познания и умения, за да се намерят места. Има също доста голяма концентрация и ограничаване на движението на тези хора. Това създава предизвикателства за институциите в областта на ресурсите, пари, инфраструктура, хора, оборудване, способности, образование и умения на хората, които управляват процесите и технологията на работните процеси, също информация не само за хората, които са в лагерите и които незаконно преминават през границата, но и за основните тенденции, процеси като цяло, които ни дават възможност да направим прогнози, които да са точни, също и време, което е важно. При криза се нуждаем от незабавни решения, но са необходими също ресурси, способности, които отнемат време. И така, каква е ситуацията в България? Виждате червената линия през 2013 и а, също останалите, които показват ситуацията в 2014 и 2015 година. 2013 е годината, в която на осъществихме проактивна гранична политика, която ни помогне. Виждате цифрите, че от септември на предходната година до момента има тенденция за увеличаване на нелегалните иммигранти. За това все още изпитваме проблем. България на практика доказва, че може много ефективно да защитава Европейския съюз и границите му. Търсейки решения на кризата, ние приложихме строги мерки в няколко насоки. Първо, активна гранична политика. Имаме 1500 граничани на границата допълнително. Подобрихме административните си способности. Многократно изградихме инфраструктура, 30 допълнителни места за настаняване на бежанци изразходвахме доста ресурси, за да гарантираме техните права, също и за участие в програми на с ЕАСО и ООН. Благодарим на ЕАСО за подкрепата, която ни оказа през този период. И благодарение на това постигнахме съществени резултати. Променихме критериите за гарантиране на сигурността на българските европейски граждани. Започнахме да създаваме интеграционни стратегии. Сега правителството много активно работи по тях и се надявам, че стратегията ще има успех. Засилихме също комуникацията и сътрудничеството с съседните страни, както и с Европейската агенция. За да ви иллюстрирам какъв е ефекта на граничната политика. С тези мерки ние се надяваме, че до края на тази година ще имаме по-малко от 21 хиляди е, нелегални иммигранти. Без такива политики обаче те ще бъдат 67 хиляди. За трети години ние сме е, приели е, хора, които възлизат на 0,9% от българското население. За 10 години няма добра интеграция дали това е устойчиво. България разходи много ресурси, тя поема непропорционален риск, за да гарантира сигурността не само на България, но и на другите европейски страни. Искам да благодаря на Италия, на Гърция в момента, на техните правителства, на министрите на вътрешните им работи за управлението на сегашната криза. Но преди да продължа с средиземноморската криза, Нека да уточним някои много опасни погрешни представи. Първо, че беженската криза е локален проблем и може да се разреши с локални средства. Това е фикция. Това е общоевропейски проблем, това е сложен проблем и трябва да имаме цялостен подход към решаването му. Някои държави членки считат, е, италианците, гърците, българите имат проблем и трябва да им помогнем. Трябва да проявим солидарност. Това не е верният подход. Това е европейски проблем и ние всички трябва да го разрешим. И истинската дума не е солидарност, а по-скоро отговорност. Ако не работим заедно, ако не въведем успешни мерки, след няколко години в другите държави, които сега не са засегнати от кризата, ще бъдат засегнати от такава и проблемът ще бъде много по-опасен. Следващата теза е, че това е временен проблем. Това също не е вярно. Това е дългосрочен проблем и този проблем се нуждае от стратегия за разрешаването му. На следващо място, че можем да разрешим проблема, като бежанците останат в държавите, където са навлезли най-напред. Това също е фикция. Можем да забавим процеса с 2-3 години, но в крайна степен хората ще стигнат е, до крайната си дестинация. Те не искат да останат в България, те искат е, достъп е, до социалните системи на богатите държави и те ще изчакат 2-3 години, ще получат разрешение за постоянно пребиване в България или пък гражданство. И ако продължаваме да гледаме в другата посока и да ни харчим разумно средствата, след няколко години ще се изправим пред много по-сериозен проблем. Следващата теза е, че беженците искат да са част от нашето общество и ще е лесно да ги интегрираме. Това също не е вярно, не само защото има огромна културна разлика, има и други трудности, но защото много от тези хора не искат да намерят работни места, нямат образование, не считат, че нещо трябва да променят. Затова този интеграционен процес ще е много труден. Освен това, не можем да, да регулираме всичко от институциите. Ние трябва да държим на ценностите на европейските страни върховенство на закона, правата на човека. Другата теза е, че те ще останат в съседните страни, ако подобрим условията на живот в лагерите. Това също не е, отговаря на истината. Дори да имат нужните условия в лагерите, те ще искат да дойдат в Европа. Дали това е само беженски проблем? 53% са отхвърлените молби за обежище, което означава, че повече от 53% от тези хора нямат основания да искат статут на беженец. И другия въпрос е колко иммигранти имаме в Европейския съюз. Истината е, че никой не знае с точност. И следващия въпрос, колко иммигранти можем да приемем в Европейския съюз? Един милион, възможно е. А какво ще кажете за 20 милиона? И това а, не е фикция. Сперата Евростат за 2012 1,7 е милиона нови гражданства са получени в Европейския съюз. За предходната година са били само 660 хиляди нелегални иммигранти. И това е само върха на айсберга. И така, какво трябва да подкрепим от предложенията на Европейската комисия за един цялостен подход, за обща политика, за съвместни политики на държавите членки, за повече отговорност, права и ресурси за агенциите на Съюза. Един кратък коментар. Сега ние не можем да, комент... да реагираме на време. Ние тичаме след събитията, тъй като решенията се вземат от Комисията и Европейския парламент и от съвета отнема доста време. От какво се нуждаем? Ние трябва да управляваме миграционните процеси в Европейския съюз, визите, постоянното пребиваване, гражданството, убежището. Нуждаем се от ефективни агенции за разузнаване на Европейския съюз, повечето от проблемите са извън Европейския съюз и трябва да имаме верния подход към съответните региони, да получаваме информация, която да ни позволява, която да, ни позволява да вземаме решения. И ние се нуждаем също от изпълнителен управляващ орган за миграцията и за агенциите по сигурността. Някои основни идеи, още две минути преди да приключа. ЕАСО трябва да се превърне в агенция за миграция и убежище на Европейския съюз, да се създаде нова разузнавателна агенция на Европейския съюз. Общата политика в областта на сигурността и отбраната трябва да има нови отговорности, права, да координира, управлява съвместните действия и действия в миграцията, обща информационна система. Трябва да има между агенциите за сигурност. Освен това, трябва да има деконцентрация, ефективно комуникация, образование, професионално обучение, социализиране и изграждане на стабилни модели на поведение. Благодаря ви много. Съжалявам, че малко просрочих времето си. Thank you very much, and it's always helpful when you do slides um, for... Благодаря ви много. Благодаря и за слайдовете, за презентацията. Тя беше доста, много добре структурирана. Извинявам се, че ви притискам с времето. Ще правя така с всички оратори. Няма начин, защото много ни е натоварен дневния ред. И така, наистина, отново моля всички да се изкажат в рамките на 10 минути. Много добре знам, че е, имате е, много повече да кажете е, по тези теми е, и ще сме ви благодарни, ако е, действително концентрирате най-важното в 10 минути. Господин Бауер е журналист е, и е, се занимава с е, отразяването на ситуацията на беженците на място при източника. Заповядайте, господин Бауер. Благодаря. Вижте, сега ще се изкажа на немски, за да няма каквито и да било неясноти, тъй като два пъти са бил хвърлен в затвора поради това, че не съм бил разбран правилно. И така, е, що се отнася до е, военните мерки и запечатването на границите, това са остарели подходи. Опитваме се да се справим с проблема само чрез политика за сигурност. Това няма да разреши проблема, защото тук идват хора, които са толкова отчаяни, че каквито и мерки да предприемем, за да защитим външните си граници, е, по Средиземно море. А, не знам, мисля, че България успя да построи а, една а, а, ограда, а, която е сравнително къса, но няма, няма как да се запечатат границите. Аз а, съм работил по темата като журналист и си спомням в Алепо, че имаше хеликоптери, няколко хеликоптера в небето. А, ви, Имаше дори е, изстрели. Е, това, това, това, което видяхме ние е, с очите си, е, от, от такива места бягат хората. Е, бягат, е, използвайки е, продънени лодки и е, кораби, само и само е, да избягат от е, ужасяващата ситуация в страните, от които идват. Бяхме в бяхме се дегизирали като беженци, идващи от Кавказския регион, за да видим как стоят нещата на място, за да видим как работят трафикантите в Египет, в трафика на хора, в каналджийството, участват десетки хиляди души. Нашите агенти също се прикриха под дегизировката на продавачи на мебели, и така, опитвахме се да видим какво става, как е, действа това каналджийство. В крайна сметка, трафикираните хора се превръщат в заложници на каналджиите. Египетската мафия участва в е, тази мрежа. Това са бандити. Ние бяхме отвлечени за 4 дена от една група мафиоти. Група от 30 души, в, кои, в която имаше и жени, и деца, бяхме отвлечени и а, бяхме заключени, а, докато каналджиите не платиха 3500 евро на а, мафиотите. И тогава бяхме освободени. По-късно бяхме арестувани на египетския бряг и имаше три кораба, които отплаваха един след друг. Капитана на последния кораб не изпълни обещаното от него и а, бяхме а, накарани да слезем от кораба на един остров на плажа. Бяхме 60 човека. Имаше и едно дете, имаше и една жена на 69 години и всички бяхме на 30 квадратни метра общо. Всички ние заедно и се озовахме в, най, е, в един от най-ужасните затвори в Египет където хората биват изтезавани, пребивани. Слушахме как хора крещят, докато ги пребиват. Така че, честно казано, се оказва, че е много трудно да се предприеме каквото е било срещу беженци, срещу каналджиите, срещу трафикантите, без от това да пострадат и самите хора, които те прехвърлят през границата. Това са хора, които търгуват с човешки живот. Човешкият живот за тях е стока. Ако се опитате да а, заплашите трафикантите, а, трябва да имате предвид, че а, голяма, че някои от хората, с които първо се запознах, които бяха а, а, трафикирани, а, в последствие станаха и те трафиканти, за да могат да изплатят някаква част от своето пътуване. Така работи и системата. Иллюзия е да си мислим, че а, е, с репресивни мерки може да се справим с тази система. А, е, трябва да обмислим други варианти. А, не можем ли да помислим за легализиране? Бях член на гвардията, охраняваща крайбрежието по време на а, кризата на Балканите през 90-те години. Тогава нямаше жертви. Спомняте ли си това? Защото Европейския съюз каза, можете да прекосите границата, имате право да прекосите границата. Защо трябва да оставяме на един-двама изключително високо платени служители а, на а, Европейския съюз или на наднационално равнище да преценят дали или не в Алепо е опасно да се живее, след като всички знаем колко опасно е в Алепо. Знаем какво се случва в съседни страни, като Сирия. През 90-те години, на края на кризата на Балканите, хората се върнаха в родната си страна и а, това беше много добре за Босна. А, стотици хиляди а, души се върнаха обратно в Босна. Една-две хиляди останаха в Европа. Трябва да видим и а, натиска в държавите членки, натиска на общественото мнение. Ако предприемем този альтернативен подход, а, индустрията на каналджийството ще се срине. А, а тя става все по-опасна, все по-големи главорези се захващат с този бизнес. Ние се надявахме, че все пак има поне някаква капка човечност в, у някои от тези трафиканти на хора и виждахме у някой това, но в момента в който нещата се станаха по-опасни, започнаха да приждат все по-големи престъпници. тук са поканени изключително квалифицирани а, оратори. Преждаговорившият оратор заяви, че при, хората, пристигащи в Европа, са неквалифицирани, но това не, е, това не е така. Хората, които бяха с мен в групата хора, опитващи се да прекусят границата, бяха все а, хора от средната класа, образовани хора, хора с университетско образование, хора, които искат да работят и да постигнат нещо. Трябва да им дадем тази възможност. Тук говорим за спасяване на човешки живот, не говорим за бюрократични клишета, не говорим за правила, не говорим за регламенти и разпоредби, говорим за това, че хора се давят пред очите ни. И защо това се случва? Защото ние го допускаме. Къде са нашите отговорности? Говорим за режима за, на Асад, за случващото се в Близки изток, но говорим и за смъртта на стотици хора, които потъват, които се давят в Средиземно море. Не можем да, просто да седим и да гледаме това с кръстени ръце. Млади хора е, от отчаяние са принудени да се захващат с престъпна дейност или да се оставят в ръцете на каналджиите. Това е най-голямата хуманитарна катастрофа от години насам. начина по който ние действаме а, показва, че ако се опитваме с тези мерки да се защитим, всъщност допринасяме а, за трагедията. Нека да ви припомня какво се случи с един човек, който беше с мен в затвора. Беше на 30 на години, искаше да стигне до Швеция, не успя. Беше арестуван заедно с нас и както всички останали, отново се опита да прекоси и през септември миналата година загина в морето, заедно с 500 човека, които загинаха с потъването на този кораб, 100 от които бяха деца. Хора като Мохамед, е, който беше един много свестен млад човек. Не трябва да допускаме това. Благодаря. Thank you very much, Mr. Bauer. Благодаря много. Сега вече не си говорим за неща, свързани с правно-економически аспект. И сега ще ви представя следващия оратор – който ще говори за следващата, който ще говори по тази тема отново. Благодаря много, Клод. Благодаря на другите оратори за това, че поканихте нашата конфедерация, конфедерацията на синдикатите, да вземе участие. Ние всъщност представляваме всички най-известни синдикати в Европейския съюз и в съседните държави. Първо искам да ви кажа, че наистина приветствам инициативата на Европейския парламент да започне да се занимава с доклад по собствена инициатива за миграцията. Вярвам, че точно сега е момента да се занимаваме с тази тема, да работим заедно и да се изправим срещу наистина спешната ситуация, която се появява. Искам да окуража Европейския парламент и вашата комисия да погледне по най-широк начин към тази тема, защото трябва да се разгледат всички различни аспекти на темата и те трябва да бъдат включени в вашия анализ. Надяваме се, че днес дневния ред, програмата за миграция, която пред, предлага господин Юнкер, ще бъде приета, най-вече заради нейното съдържание – Атмосферата много ни притеснява, притеснява ни и позицията на някои държави членки, но трябва да останем оптимистично настроени. Ако програмата бъде одобрена, две основни неща ще бъдат най-накрая, ако не разрешени, то поне разгледани. Спасяването в море на търсещите обежище и разпределението на търсещите обежище. Към момента 40 000 човека търсят обежище, те са хора от Ирак, от Еритрея, от други държави. При всички положения това, което се прави е стъпка напред. Искаме да видим като част от доклада на Европейския парламент един поне средносрочен преглед на Frontex и техния мандат по отношение на търсенето и спасяването на хора. И след това съответния регламент, за да може да се разпределят търсите обезище по-структурирано и по-балансирано. Има няколко неща, които трябва да бъдат разгледани в контекста на обежището. Първо, трябва да отворим правните канали за търсещите обежище с помощта на временни програми за хуманитарна защита това ще увеличи броя на хората, които идват тук без да бъдат част от трафика. Това според нас е единствения начин да се справим с хуманитарни кризи, без да насърчаваме престъпността и незаконността. Друго нещо, с което трябва да се занимавам в бъдеще, е да разгледаме по-важни хуманитарни канали, за да има признаване на статут на беженец. Най-вече в страните, от които тръгват беженците и през които преминават Извинявайте, извинява се оратора. Наистина се извинявам. Uh, the Третото нещо, което бихме искали да видим в вашия доклад в средносрочен план, е засилване на посрещащите структури и ускоряване на процеса за получаване статут беженец, за да няма това напрежение, което в момента се натрупва в някои държави членки на Европейския съюз и накрая трябва да платим за интеграцията на бежанците на пазара на труда и това е много чувствителна тема за синдикатите. Европейската комисия, според нас, също така по-добре трябва да упражнява мониторинг на законодателството от на шенгенското законодателство и е, дъблинското законодателство, за да няма скрито поведение в държавите членки с цел да се заобиколят или въобще да не се спазват настоящите правила за беженците. Интеграцията на беженците може да доведе до добавена стойност за страните членки във връзка с социалното сближаване, например. Пример за това е една германска инициатива. Многостранните партньорства, най-вече на местно ниво, могат да доведат до чудесни резултати по отношение на признаване, на уменията и знанията на бежанците и техния съответен трансфер към пазара на труда. Сега, економическата миграция, която е свързана с бежанците, но е отделен проблем. Бихме искали да помолим Европейския парламент да базира своя доклад на надежни статистически данни. Данни, които се предоставят от Европейската комисия, но и от независими изследователски институции. От гледна точка на, социална, на економическата миграция, това показва, че всъщност приноса на мигрантите към економиката на съответните страни, към плащането на данъци и така нататък е много по-голям от това, което те вземат от съответната социална система. Това прави нашите системи, социални системи много по-устойчиви. Това, което сега се нарича социален туризъм на мигрантите, според тези данни, които аз разглеждам, е напълно непотвърдено. Напротив, всеки мигрант, който се задържи в дадена страна, заплаща социални вноски за себе си и също така плаща за друг безработен в Европейския съюз. Това е вярно за тези мигранти, които имат пълен правен статут, но тези, които са мигранти без документи, не ги наричате незаконни мигранти, наричате ги мигранти без документи, т.е. те не са документирани. Тази а, миграция трябва да бъде правилно разгледана, а не просто да влиза в някакви големи определения. В този случай трябва да се опитаме да въведем а, ситуация, да променим ситуация така, че да има защита и е този, който е дал незаконно работа на мигранта, да бъде санкциониран, а не самия мигрант. Директивата трябва да бъде по-добре приложена, дори прегледана трябва да има координация на европейско ниво за трансграничните проверки. Освен това, има много сериозен недостатък в европейската политика във връзка с документирането на европейската миграция. Това трябва да се реши и ние постоянно настояваме Европейската комисия да започне да разглежда и този аспект. Надявам се, че Европейския парламент в своя доклад ще се справи с това. Вместо да говорим за а, избирателност на миграцията, която, е показала, която се е показала като неефективна, трябва да се опитаме да привличаме не само високо квалифицирани мигранти, а всички мигранти, които са необходими на европейската економика. Настоящия преглед на директивата за синя карта според нас е доста неправилен. Трябва да погледнем на миграционните потоци по рационален начин и целенасочените инициативи могат да помогнат на различни сектори, да речем здравоопазване и грижа за болни, също така строителен сектор, други сектори, които не се нуждаят задължително от високо квалифицирани мигранти. Също така, ако искаме да няма злоупотреби, трябва да има еднакво третиране. Това означава едно и също отношение и заплата за една и съща работа. Това означава и пълен равен достъп до всички възможни социални услуги между мигрантите и съответните граждани. Тези мигранти, които законно работят на пазара на труда, дават абсолютно същия абсолютно същия принос, както и другите работещи в съответната страна. Това е важно за нашия общо европейски интерес. Иначе се появява нелоялна конкуренция, социален дъмпинг и то не само между мигрантите, но и между компаниите. Това означава, че има разлика между една компания, която работи законно и онази, която работи незаконно. Също така се получава и разлика по отношение на системите за социално осигуряване. Ясно е, че ако някой плаща за социални осигуровки, а друг ги получава на готово от държавата, един е ощетява бюджета на държавата. И това е в интерес на синдикатите да имаме абсолютно равнопоставеност и да разберем какво точно означава тази равнопоставеност в настоящите правни инструменти, които съществуват в областта на миграцията. Тези инструменти трябва да бъдат по-добре координирани с една рамкова директива и се опитваме е, да помолим вас от Европейския парламент да упражните натиск в тази насока. Например, е, директивата за вътрешно корпоративен трансфер според нас трябва да бъде прегледана. Иска се реформа на шенгенската визова система и това може би е добра идея, ако тези, които въвеждат дискриминация е, и е, различия по отношение, да речем, на трудовите договори. И последно, социалните партньори и най-вече синдикатите във връзка с миграционните въпроси. Ние с помощта на Конфедерацията на европейските синдикати предоставяме помощ, информация и услуги за интеграция на мигрантите. Ние правим това, но това правят и няколко други неправителствени организации и други организации. Въпреки нашия лобизъм, за да можем да упражним влияние върху законодателството в тази област, услугите, които ние предоставяме, са изключително значение не само за мигрантите, но и за властите, които трябва да им помогнат. Нашата роля трябва да бъде призната и затова накрая молим Европейския парламент да направи препратка в своя доклад към конкретни действия, които се предприемат от нашата и други такива организации. Благодаря много, казва председателя. Thank you very much, благодаря. Сега давам думата на професор Мартин. Благодаря, господин председател. Ще говоря на испански, защото имаме осигурен превода. В Центъра за миграционна политика в Европейския университетски институт на Флоренция работим отдавна по миграционната проблематика. След ние сме публикували два документа, свързани с незаконната иммиграция. Искам да отправя две ясни послания. И след това, по време на въпросите и отговори, можем да задълбочим по въпроса. За какво става дума, когато говорим за канали за легална миграция? Става дума за канали, които могат да отговорят на исканията на търсенето на пазара на труда в Европа. Ние сме се запознали с повечето от проучванията за потребностите на пазара на труда в Европа. Това е по демографски причини, така и по причини на несъответствие между търсенето и предлагането и също на квалификацията, която се търси ние ще се нуждаем от повече от 20 милиона мигранти, както беше споменато в първата презентация. От това ще зависи благоденствието и развитието на Европа през едните десетилетия. Но това трябва да стане по един законен и добре организиран начин и да се постави под строг контрол незаконния приток на мигранти. Трябва да имаме политика за законна миграция в е-, Европа. Защо това не може да се направи държавите членки? Защото съгласно договорите именно те имат компетенцията да решават какви са квотите на законни трудови мигранти, които идват на тяхна територия. Причината е проста. Ние сме в пространство, което гарантира свободата на движение и на пазара на труда вече се забелязва, че има някои фрагментирани политики, които създават проблеми. Не можем да имаме два вида европейски граждани. Не може да имаме граждани, които имат правото на свободно движение и други от трети държави, които нямат това основно право в интегрираното европейско пространство. Затова е толкова важно да помислим за законна миграция от гледна точка на нуждите на пазара на труда в Европейския съюз. Това не е въпрос само на национални политики на държавите членки, а още европейски въпрос. И така, как да подходим към проблема на законната миграция? Първо трябва да намерим механизми да обвържем свободното движение за гражданите в Европа с легалната миграция. За фирмите е изключително важно това. Не можем по чисто институционални съображения да разглеждаме отделно законната миграция и свободното движение на хората. Трябва да бъдат разглеждани заедно. Трябва да имаме информационна система за пазара на труда за целия Европейски съюз. Ние вече имаме подобна система, портала ЮРЕС. Но тази европейска система, която осигурява информация за пазара на труда, е единственият инструмент, който ще ни позволи да видим какви са потребностите в Европа за да можем да насочим законната миграция във вярната посока и да не оставяме европейски граждани без работа. Много важно е да се има предвид също механизмът за измерване на това в каква степен се интегрират законните мигранти в Европа, беженци, студенти. Във всички тези случаи 80% от мигрантите в Европа са, са подобни случаи, а други са законни трудови мигранти, е, и трябва да има тясно обвързване с е, потребностите на пазара на труда и тези законни трудови мигранти. В момента има фрагментация, е, има няколко категории, високо квалифицирани работници, сезонни работници от друга страна, хора, които се ползват от вътрешно фирмени трансфери и прочие. Ние сега се опитваме да намалим потоците на законната миграция, вместо да видим как можем да отговорим на потребностите на пазара на труда. Европейската програма в миграцията за сега не води до промяна в този подход. Необходимо е да имаме дългосрочна визия за това какво може да направи миграцията за Европа и за пазара на труда в Европа. Като изследовател, работещ в тази област, аз считам, че трябва да се направи следното. Първо, трябва да имаме глобална визия, един цялостен подход към миграцията. През 2001 имаше предложение на Европейската комисия, отхвърлено от държавите членки. аз Считам, че отново трябва да се предложи. На второ място трябва да сме наясно каква е целта на европейската миграционна политика за пазара на труда. Ние трябва да имаме множество работници в Европа, за да можем да разполагаме с квалифицираната работна ръка, от която се нуждаем. Трябва да улесним свободното движение на хора, на законни мигранти, които идват в Европейския съюз. В момента те нямат свободата на движение като работници, те могат да се движат свободно като хора, но те не могат да се придвижват свободно като работещи. Освен това трябва да има взаимно признаване на дипломите. които са получени в европейски институции. Ако имам диплома от London School of Economics, държавите членки я признават, но това не е същото за бразилски гражданин или за марокански граждани. Това не е правилно от гледна точка на правата на човека, нито е оправдано от економическа гледна точка. Освен това, трябва да видим какви са механизмите за достъп. Такива механизми трябва да има, те трябва да са законни, те да могат да позволяват законен достъп до пазара на труда. Тук се изисква също и механизъм за визи, за да могат хората да получават работа за определени категории хора с определени квалификации. Това би било най-добрият начин. Тази система вече се тества в Германия. Мисля, че действа доста добре там ако имаме точкова система или система на специални интереси, така както се предлага в Европейската миграционна програма, ние не даваме на адекватния отговор на нуждите. Ще обясня по-късно какво имам предвид, ако е, предвид, ако е необходимо. Ние имаме партньорства за мобилност с седем съседни държави. И един от въпросите, засегнати в тези партньорства, е именно законната миграция но ние нямаме възможността да разрешим проблемите чрез партньорствата. Много тези държави имат доста голям брой квалифицирани работници, които могат да се възползват от тези партньорства за мобилност и а, така ще се а, засили доверието към Европейския съюз а, и външната му дейност. Искам да се спре на тази точкова система или на система на изразяване на интерес. Много сравнения се правят с австралийската система. Става дума за подбор на мигрантите съгласно набор от обективни критерии, които са свързани с възраст, квалификация, професия. Също има определен прак, който трябва да се премине, за да бъдете подбран. Това съществува в Нова Зеландия, Австралия, Канада, както и в Обединеното кралство и в Япония, където бяха въведени тези мерки на по-късен етап. Държави като Австралия и Канада, които са големи държави като територия, но с малко население, има значително недостатъчно използване на мигрантите в тези страни, въпреки че те имат квалификацията да преминат през процеса на подготовка. Аз не считам, че точковата система ще работи много добре. Освен това, може да задълбочи проблемите, които вече съществуват на пазара на труда в Европа по редица причини. Първо, в Европейския съюз е, имаме доста неизползвани ресурси и имаме доста безработни квалифицирани работници. 20% от завършилите висше образование в моята страна са безработни в момента. В Европейския съюз имаме широко разпространена система, която е доста щедра за социално подпомагане и има мигранти, които могат да се ползват от тази система, ако са дошли законно. законно но това а, трябва да е свързано с а, получаване на достъп до пазара на труда. Има доста висок брой квалифицирани хора, които са без работа в Европа и към момента. Затова системата трябва да отчита какви са потребностите в Европейския съюз, какви са нуждите на пазара на труда и тогава да се да, сключва договор или пък да се дава разрешение за постоянно пребиваване и работа. Благодаря ви много. Thank you very much, Professor Martin. We now, the penultimate speaker is Um, uh, Благодаря много така, е, за това изказване, професор Стив Пиерс. Се занимава с управлението на границите и а, е, ролята на Фронтекс. Заповядайте, професор Пиерс. Благодаря ви много, че ме поканихте да е, говоря по тази тема. Благодаря, че ме поканихте да говоря по тази тема. Ще започна с визите. По отношение на визите, това, което е поразително е, че шенгенската система за визите, която разбира се е създадена за краткосрочни пътувания, включва елемент, който може да бъде адаптиран или всъщност без изменение вече може да се използва, за да разглежда хуманитарните заявления, т.е. случаите, в които имаме хуманитарни кризи и натиск върху Европейския съюз от хора, които имат нужда от защита. Разбира се, критериите за обикновените шенгенски визи включват елемент на желание за завръщане обратно към родното място. Това е един критерий, който а, евентуалните бежанци може би няма да, на който те няма да отговарят, защото всъщност, когато правиш заявление за международна закрила, ти казваш, че не би искал да се върнеш, което всъщност означава, че в дългосрочен план нямаш намерение да се прибереш, освен ако ситуацията у дома не се промени. Така че, под тази логика, обикновените шенгенски визи не могат да се издават на тези, които търсят убежище. Също времено, визовия кодекс и шенгенската виза, който той е, замества, предвижда една различна виза. Виза с ограничена териториална валидност. Доста от тези визи са издадени. Единственото, което е особено за тях е, че те са ограничени до територията на шенгенската държава членка, която ги издава за търсещите обежище това не представлява такъв проблем, защото поне в този случай имате закрилата, която ви е обещана от една европейска страна, тази страна, която ви е издала визата. Ако сте успешни в своето заявление, ако то бъде одобрено, може да получите съответната, съответната карта за местожителство и да пътувате. Това е заложено в визовия кодекс, както казах. И формулировките там казват, че ограничената териториална виза може при изключителни обстоятелства да бъде издадена, ако държава членка счита, че това е необходимо за цели свързани с хуманитарна криза или други аспекти на международното право. И а, тук ми се струва, че вече се покриват онези мигранти, които кандидатстват а, за убежище. И това отговаря на а, първото заявление. Ако на критериите се отговаря, то тази виза може да бъде издадена в съответствие с регламента за визите. Интересно е, че Европейския съд в един а, свой случай с ирански граждан, който иска обикновена шенгенска виза, а, а, каза, че ако някой отговаря на съответните критерии, то а, на тях трябва задължително да им се зададе такава обикновена виза. Господин Кошкак е искал да посети своя брат в Германия, който вече има е статут на бежанец. И всъщност немските власти са решили вероятно, че той ще остане и че иска да остане а, там като беженец, също като брат си, и са отказали да му дадат шенгенска виза. Това ме накара да се замисля, че този вариант трябва по-често да се използва и дори от правна гледна точка – по, правното законодател... по, по правната рамка сега трябва да се използва по-често от държавите членки. А, някои държави членки са правили това в миналото и а, данните за това бяха представени на Европейския парламент като част от едно по-пълно проучване. Така или иначе това се изискваше в визовия кодекс може би трябва да се включа формулировка, която разглежда тези неща по-подробно. Възможно е също да има и а, с който Европейската комисия излиза с указания във връзка с законодателството или финансирането, за да разгледа тези въпроси. Освен на процеса на презаселване, който вярвам, че ще бъде одобрен днес от Европейския съвет, има и този допълнителен момент – подаване на документи за виза с цел търсене на убежище в държава членка. Това може да бъде използвано и сега при настоящата правна рамка и всъщност се изисква от нея. Стигаме до втория въпрос. Управление на границите. Ще се фокусирам върху морските граници. Имаме международна правна рамка и от дълго време има спорове по какъв начин се прилага а, конвенцията на ООН за бежанците при а, бежанци, които са намерени по море. В Европа ние не се налага да навлизаме в този дебат, защото съществува съдебната практика на Съда за човешки права. И е, тук се казва, че в открито море най-малкото тази конвенция трябва да се прилага. Това е възоснова основа на вече съществуващата съдебна практика и ако навлезем в териториалните води на друга страна, имаме териториални права, което всъщност се прави от Европейската мисия за борба с контрабандата и трафика на хора, която скоро ще бъде пусната, ако бъде одобрена. Така че ние имаме отговорност и най-вече отговорността да не изпращаме хората обратно към небезопасни страни. И трябва да има някаква ограничена форма на процедурата за търсене на обежище. Това е международната рамка и наистина има две рамки, които самия Европейски съюз има, които помагат тази международна правна рамка да се използва на практика. Инициативата, която се координира от Frontex разбирам, с цел наблюдение на морето, става част от по-общата инициатива в тази насока и тук е включен на съдебната практика на Съда за човешки права, т.е. хората не могат да бъдат изпращани обратно в опасни страни, защото имаме правно приложими задължителни елементи, които са разписани. Това, което не се регулира, са така наречените по-странни ситуации кой отговаря за за подаването на заявление, защото това не се прилага извън на териториалните води на Европейския съюз. Ако в открито море бъдат, бъде заловена лодка с бежанци, какво се очаква да се случи? Ако те минат през Малта на път за Италия, какво се случва? А ако разгледаме каква точно националността на служителя, който ги е спрял, какво се случва. Всички тези неща не са разгледани и би било добре да се разпишат специални правила за хората, които са заловени извън територията на Европейския съюз. Стигаме до солидарността и разпределението на беженците. Трябва да се каже, че ако беженците бъдат заловени извън териториалните води на Европейския съюз, то тогава трябва да имаме различни правила, правила различни от тези, при които се минава през една страна, в която се подава заявление. Стигаме до координираните действия на Frontex. Разбира се, имаме мисии на държавите членки, които не се координират от Frontex. Тогава тези специални правила няма да се прилагат, но ми се струва, че нещата са гордо същите като при граничния кодекс. При граничния кодекс се изисква от държавите членки да има наблюдение на местата, на които се прекусява границата, гранично прекусвателните пунктове и се вижда, че на практика нещата отговарят на случаите, при които имаме, при които имаме залавяне на незаконни мигранти и беженци в открито море или извън териториалните води. Точно така разглежда нещата Европейския съд по правата на човека. Всички неща, свързани с външната политика на Европейския съюз представляват обект на европейското право и на международното право. Такива са критериите на Европейския съд по човешки права, както и на, както и съдебната практика на съда. Не е необходимо тези хора да идват на територията на Европейския съюз могат да намерят и безопасна държава по пътя към Европейския съюз. Тунис, Марокко, да речем, може да се проведат преговори във връзка с тези страни и обратното изпращане на бежанци. това, което по-ме притеснява е какво се случва с бежанците, когато се върнат обратно в страната си и как ги посрещат. При всички положения може да се намерят различни начини да се решат проблемите с отговорността наблюдението на работата на Frontex, ако се появи ново законодателство в бъдещето, е това, което правят държавите членки. Би било добре да имаме повече отчетност, отколкото имаме в момента по отношение на а, граничния аспект. Също така трябва да разгледаме всичко, което се случва по отношение на оплаквания във връзка с третирането. Съществуващото законодателство също трябва да бъде доизяснено и е, да бъде направено по-приложимо, което надявам се ще се случи в най-близко бъдеще. Благодаря ви. Much, Благодаря, професор Пирс. И последния говорител за днес, последния оратор, амбасадор, извинявайте, <laughs> посланник Балзарети. Той ще ни обясни повече за шведската процедура. Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата в, да участвам в този изключително интересен дебат. Той е много широк, за това ще се спра на съвсем конкретна по-тясна тема, свързана с него. А именно хуманитарните визии, които Швейцария издава през последните три години Нека да поговоря първо за историята на тази практика. Идеята беше конкретизирана след законодателна промяна в Швеция, когато стана невъзможно търсещи обежище да подават исканията си за обежище в посолства на Швейцария в чужбина. Това създаде хуманитарен проблем и на 29 септември 2012 година бе издадена наредба, която позволи предоставянето на хуманитарни визи на лица, които а, са заплашени от а, преследвания в собствената си държава. Бе издадена и специална наредба, свързана с издаването на такива хуманитарни визи на хора от Сирия, които са членове на семейството на хора, които вече имат виза за редовно пребиваване в Швейцария или, или вече имат статут на швейцарски граждани. 2000 са поискали първия тип виза, 1000 а, а, стандартната хуманитарна виза и са били издадени тези визи. Има две различни процедури. Едната процедура, така наречената обикновена процедура, позволява на представителите на Швейцария в чужбина да разгледат мотивацията на искането за хуманитарна виза. И ако се прецени, че нямам хуманитарни мотиви, визата се отказва. Ако се прецени, че мотивите могат да бъдат квалифицирани като хуманитарни, визата се издава. Разреш... Искането се одобрява, информацията се предава на централно ниво в Швейцария и след това се взема решение за издаване на визата. Що се отнася до Сирия по-конкретно, бе взето е, специално решение, което позволява на хора които са разселени поради конфликта в Сирия и са членове и има членове на семейството в Сирия, да получат виза, ако членовете на тяхното семейство, които се намират в момента в Швейцария, изискат тази виза. Тоест, искането за виза не се подава от получателя на визата, а от неговите роднини в Швейцария. Шенгенския кодекс също създава някои възможности в тази връзка. Обсъждали сме системата Шенген-Деблин и възможностите за различни визи. Има национална виза, виза Д, която принципно може да бъде издавана на такива лица, защото това са хора, влизащи в Швейцария с хуманитарна виза и нямат намерение да напуснат на е, територията на страната. Има и друг вариант предоставяне на шенгенска виза с а, е, териториално ограничение, виза с териториално ограничение. А, е, и предоставянето на такава виза изисква лицето, което иска визата да даде своите пръстови отпечатъци, което се изисква за коректното прилагане на дъблинската система, в случай, че лицето изиска убежище в последствие. За разлика от визата, която дава достъп до пълното шенгенско пространство, териториалната виза дава достъп само до Швейцария. Искането на, за хуманитар... Иск, ако искаш... А, а, а, това в случай, че искащите хуманитарна виза не изпълняват всички условия за влизането в шенгенското пространство. От май 2015 година прилагаме тази система и разлик, а, а, тя е обсъдена в групите работещи по шенгенските визови системи. Тази швейцарска практика за предоставяне на хуманитарни визи е един от начините за реакция при хуманитарни кризи, като сегашната. Тя взема предвид на хуманитарните обстоятелства и самия факт, че има териториално ограничение, не премахва изискването да се дадат пръстови отпечатъци и е, не застрашава фун... правомерното функциониране на шенгенската система. И ако говорим за обежището, в този контекст е добре да се добави и още нещо, така че ще променя темата съвсем а, е, малко. В наш интерес, в интерес на Швейцария е солидарно да подкрепяме държавите членки в режима на грижа за беженците е по солидарен начин. И в тази връзка ние се интересуваме от участие в работата на Европейската служба за беженците. Бихме участвали в работата и в връзка с анализа на страните на происход и във връзка с мерките за беженците. Тук нашето искане вече е взето предвид в споразумение, което вече е е договорено, но по-настоящем тече неговия срок за референдум в Швейцария. В момента, в който изтече срока за референдум, а референдум по всички изглежда няма да има, това споразумение може да влезе в сила. Благодаря. Thank you very much to, um, all our speakers. благодаря на ораторите, благодаря за проявеното търпение, благодаря за направените презентации. Сега искам да дам думата на докладчиците за заключителни думи. Може би ще започнем с докладчиците в сянка. Хелга Стивенс. По две минути, ако обичате. Това би ни помогнало много. Всички са в списъка. Джудит, ти също си включена. Дори когато не си пожелала, си в списъка. Благодаря, господин председател. Аз много внимателно слушах много от темите, които бяха засегнати. Трафика на хора, економическа миграция, са от особена важност и трудни за разрешаване. Когато говорим за економическа миграция, ние трябва да имаме предвид и при какви условия може да се прилага това. Има директива за синята карта в Европа. Според мен това е добър инструмент. Когато говорим за економическа миграция и разгледаме по-отблизо директивата за синята карта, трябва да я погледнем от перспективата на младите хора, които търсят работа. Има доста сериозни условия, които са свързани с издаването на синя карта. Ако искате да приемете някого на базата на директивата за синята карта, това лице за това лице трябва да плащате един път и половина е по-високо заплащане, отколкото в други случаи. Освен това става дума за току-що завършили, които ще изискват и допълнително обучение. Освен това се изисква и допълнително заплащане. Не знае дали фирмите искат да дадат шанс на младите хора, като имат предвид, че тези млади хора нямат достатъчен трудов опит, а също времено се изисква да им се плаща по-високо заплащане. Можете да вземете някой от Европа на по-низко заплащане вместо това. Искам да разбера какво е мнението ви по този въпрос. Що се отнася до трафика на хора, напълно съм съгласна с това, което беше казано, че трябва да се намери решение. Трябва да видим обаче какви са първо причините. Много хора искат да дойдат тук, за да работят. Господин а, Мартин а, каза, че в Италия, мисля, че за Италия ставаше а, думата, завършили а, висше образование, а, често не намират работа. 20% от завършилите висше образование са а, без работа. И какъв е смисъл тогава да внасяме хора отвън Европа? Ние не разполагаме с достатъчно работни места за квалифицирани хора и тук а, а, искаме да дадем възможност на хора отвън с най-добри намерения. Но ако видите а, какво става по улиците на, на Брюксел, ще забележите толкова много млади хора, които са без работа. И това е проблем. Искам а, да ви помоля а, да си водите записки за въпросите, които ви се а, поставят, ако смятате, че имат отношение към темите, които вие а, сте представили. Сесилия Викстром от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички изказали се днес. Благодаря за интересните презентации. Относно каналджийството, да, това е ужасен бизнес. Експлуатира хора, поставя ги пред огромен риск, заробва ги с дългове. Но Понякога това е единственият път за хората да избягат от зони на конфликти. И каналджиите се възползват от това отчаяно искане на тези хора да стигнат до Европа. И така, как може да се гарантират канали, които са сигурни безопасни. Ако има такива канали, с абсолютна сигурност хората ще ги изберат тях. Но ние не предлагаме никаква альтернатива в момента. Относно а, миграцията, трябва да се обвържа с убежището. Вярно, че те са отделни неща, но все пак има и обръзка. Сред, а, според ЯТОСО, една трета от а, исканията за убежище идват от хора от Западните Балкани и отхвърлянето им е на близо 100%. Въпреки това обаче те фигурират в статистическите ни данни. 53% не са одобрени Всъщност това не са хора търсещи убежище, а хора, които искат да а, си намерят а, работа. струва ми се, че по-добре да се използват процедурите за законна миграция за нуждите на пазара на труда, отколкото да се използва сложните процедури за емиграция. Така ще се намали и бройката на неоснователните молби за обежище. Така системата за обежище ще действа по-добре, ще се предостави реална по-добра подкрепа на хората, които реално се нуждаят от такава подкрепа. трябва да погледнем и в по-далечна перспектива, именно да отчетем факта, че населението на Европа застарява, демографско отношение, сме изправени пред катастрофа, ще се нуждаем от трудова миграция. Всеки повтаря това на теория. Съветът дори а, го включи в комуникето си, но когато започне законодателната процедура, тогава надделява страха от злоупотреби, отколкото от използването на такива законни възможности. Господин Пирс, бихте ли се върнали на този въпрос? По какъв начин да се борим с демографските проблеми от една страна и да останем в рамките на правомощията, които са ни дадени? Искам да помоля ораторите ни тук от панела да си водят записки за поставените към вас въпроси, за да можете да отговорите на ключовите въпроси, които са поставени. Ева Жули от групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите за това, че споделиха с нас своите знания. Искам да благодаря на Волфган Бауер, в частност, който лично е преживял какво означава да сте беженец и да се опитате да достигнете до Европа. Неговото изказване беше много изразително. Искам да споделя с вас а, какво става по крайбрежието на Либия на 22 бяха спасени множество емигранти от италианските, италианската брегова охрана, но имаше други, които пострадаха. Някои бяха хоспитализирани в Италия. Ние сме против металиризирането на противодействието на каналджиите, защото считаме, че това ще отежни положението на иммигрантите. Бих искала да припомня Втората световна война и Швейцария, която през 1942 година затвори границите си за евреите, защото имаше опасения за недостиг на хранителни продукти, недостиг на работни места и поради опасения, че ще има твърде голяма му общност от евреи в страната. Сега ние също от изпращаме хора, които търсят а, начин да достигнат до нас. И в момента ние се намираме в аналогична ситуация, като тази в Швейцария, за която споменах. трябва да приемаме хора отвън, като държим сметка за демографските промени на нашия континент, за хора, които са добре образовани. Това е, е инвестиция. Бих искала нашата комисия да поиска от Италия да а, бъде разгледан а, въпроса за загубата на човешки е, живот, както и да не се допусне милитаризация на борбата срещу трафикантите. Нашия докладчик в сянка не е тук, Барбара Спинели, аз ще говоря от нейно име. Мисля, че различните оратори ни дадоха различни гледни точки, има доста разминавания с проекто заключенията на съвета, с които се запознахме. Това, което има в заключенията на съвета, има недостатъчно добри предложения за решение или изобщо никакви решения за решение. Атакуването на каналджиите не е решението. Това само ще осложни допълнително пътуването на иммигрантите. Хората в съвета особено искат да се защитят границите ни. Ние трябва да защитим Женевската конвенция, която сме подписали и която изисква да се осигури закрила на хората, които се нуждаят. Това е отправната ни точка. И когато тръгнем от тук, трябва да отхвърлим това, което предлага съвета, хотспот, политика на връщане, понятието за безопасна държава. Това са все репресивни мерки. Никой не вярва в тях, но те непрекъснато се повтарят, създават погрешна представа за мигрантите и това не е добре за бъдещето на Европа. Ние искаме също да се постави повече акцент на търсенето и спасяването Искаме по-достоен прием на търсещите обеже. Даблин за нас е част от проблема. Има доста предложения, които също се обсъждат и това е добре. Дори тук бяха споменати някои идеи. Също предложението за презаселване и приместване от съвета не са достатъчни. Те са добри, но недостатъчно. Швеция ще вземе по малко от останалите. Ние трябва да поемем отговорността, която изисква от нас сегашната ситуация. Нуждаем се от промяна в точките на влизане трябва да се спази Женевската конвенция и да се защити е, хората, които имат нужда от е, закрила. Благодаря ви. Съжалявам, че трябва отново да припомня, че трябва да се придържате към две минути от е, групата на Европа на свободата и проекта демокрация. Грацио Кора има думата. Благодаря, господин председател. Аз изслушах изказванията, които обхванаха много широк кръг въпроси. Според мен не е възможно да обсъдим всички въпроси в най-големи детайли, затова ще наблегна само на няколко аспекта. Ние очакваме добри новини от заседанието на съвета. Във времена на криза евре... националният егоизъм излиза на преден план. А ние трябва да се изправим пред предизвикателствата, които поставя пред нас това трагично състояние. Да, трябва да се борим срещу трафикантите, това е абсолютен приоритет. Но факт е, че трафикантите винаги ни изпреварват. Те предогаждат какво може да се случи и винаги могат да намерят начини да избегнат мерките, които приемаме, тъй като, както вече казах, те са винаги една стъпка пред нас. И често не е толкова лесно да се разпознае трафиканта от а, иммигранта. Така че ще има практически проблеми, въпреки че става дума за спешна реакция. Все пак трябва да имаме предвид и дългосрочната перспектива, какви са законните канали за миграция. Трябва да разгледаме нещата и от гледна точка на издаването на хуманитарни визи. И когато хората бягат от война, те да имат достъп до такива законни канали. Благодаря. Илияна Йотова, заместник председател, има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поставим въпрос на професор Мартин от университета в Флоренция. Много а, се говори през последните месеци за предложенията на Европейската комисия Какво считате? Дали механизма за презаселване на емигранти, тези 40 хиляди души в държавите членки, трябва да отчита нуждите на пазара на труда в държавите членки. Вие говорихте много на тази тема. И дали необходимостта от намиране на работа не трябва да е един от критериите за механизма за презаселване на тези хора. Благодаря. Господин Къркоп от групата ЕКР. Благодаря, господин председател. Аз няма да бъда много конкретен, защото чухме много мнения, коментари, и знаем какъв е един от големите проблеми, като едно от най-големите предизвикателства пред нас, което ще продължи вероятно и през едните 20 години. Така че краткосрочните решения, които се предлагат, и тук включваме някои от инициативите на комисията, отнасящи се до справяне с миграцията, като се ограничават до бройки и преразпределени на хора. Това е неустойчиво и неприемливо в дългосрочен план. Читам, че трябва да имаме много по-цялостен поглед върху проблема. Аз съм бил министър по въпросите на миграцията през 90-те години в Великобритания. Ситуацията тогава беше много по-различна, отколкото е сега. Голям брой хора искат, а някои не искат да дойдат в Европа от други части на света. Някои пристигат доброволно, други идват, защото са обект на престъпна дейност. Някои идват, защото искат да участват в економическия успех на Европа. Други идват, защото са били подложени на ужасно третиране. Съгласно конвенция 51 и протокол от 67 на ООН има критерии за приемане като търсещи убежище или беженци но ние не можем да дискриминираме, да правим различие по отношение на бройките. Опитваме се да разпределим тези хора в отделните държави членки, без да отчитаме културата им, при какви обстоятелства са дошли, дали искат да се съберат с други членове на своето семейство и прочее, и прочее. На мен не ми харесва. И аз не считам, че това е разумен подход. Това е една политика на жестовете, може да успокои съвестта на някои хора, но нека да сме реалисти, нека да сме практични. Предизвикател... Най-голямото предизвикателство на пред Европейския съюз е миграцията. Днес ще се обсъди въпроса и в други зали, тук в Брюксел. Очаквам резултат, но въпреки това няма да разрешим проблемите пред нас източниците на миграция трябва да бъдат разгледани, дали става дума за престъпна дейност, за нестабилност и трябва да използваме ресурсите на Европейския съюз, за да разрешим проблема. Трябва да видим какви са хората и когато правим разлика между тях, това да бъде откъде идват и прочие. Но краткосрочните решения не са достатъчни, трябва ни по-цялостно решение. Госпожа Гомес. Господин Йовчев, аз ви изслушах. Това ми напомни нещо от времето на Втората световна война също. Миграцията не е престъпление. Първият крал на Португалия е от Бургундия. Той е мигранта. Също и кралица Елизабет. Тя има корени в Германия. И така, миграцията не е престъпление. Считам, че е важно. Ние се нуждаем от законни пътища за миграция. Ние имаме нужда от а, дългосрочен стратегически подход, както каза професор Мартин. Ние се нуждаем от а, канали за законна миграция. А, именно това не правят държавите членки или пък го правят а, а, с а, тази синя карта, която е изключително недостатъчна. Разбира се, има и въпроса за беженците, за лицата търсещи обежище. Благодаря на господин Бауер, че подчерта какво е тяхното положение. Офицерите от службите за сигурност и граничната охрана трябва да получат обучение, например, в един беженски лагер в Турция, където съм била. Но не в тези луксозни лагери, а тези, които а, са, например, в Северен Ирак. Прекарайте там три дни и как нямате никакъв изход от, от там, за да разберете а, какво е реалното положение. Мисля, че това ще помогне да се разберат предизвикателствата. Благодаря на господин Бауер, че спомена Египет. Всички говорим тук за Либия, действително. Там положението е хаотично, ситуацията с мигрантите е катастрофа. Тя беше такава и доста а, преди, още а, при Кадафи. Но хората не говорят за Египет и се радвам, че споменахте ролята на Египет също и в организирането на каналите за трафика. Благодаря, че споменахте също економическите аспекти за емиграцията. Европа също създава миграти с политиките на строги економии. Моята държава, Португалия, е пример това отношение. Въпросът ми е към професор Пиерс. Е, е, извинете, искам, трябва да задам този въпрос, господин председателю. Попитах вчера госпожа Могерини, защо ЮНАФОР няма като основна цел спасяването на човешки живот. Това очевидно е задължение не само съгласно морското право, но и към съгласно конвенциите на ОНЕ и Женевската конвенция. Така че това трябва, не трябва да бъде само военна операция, която може да рекушира срещу нас, а но Европа да включи всичките си ресурси, включително военни ресурси, за целите на спасяване на човешки живот и за спиране на незаконния трафик на хора. Колеги, е, предстои ни гласуване в 11 часа. Това ме притеснява, така че сме притиснати от времето. Е, съжалявам, е, че ви пришпорвам. Така че, моля ви, да имате това предвид. Александра Мусолини има думата. За две минути, моля. Благодаря ви много, господин председател. Аз имам някои малко по-провокативни изказвания. Посланникът на Швейцария спомена за 2000 иммигранти, но ние имаме в Италия 2000 души на ден. И сякаш Европа не съществува, сякаш няма граници, няма Шенгер. Това е друга Европа. Хората си мислят, че е, Европа е нещо добро, но всъщност е, истината се оказва е, по-различна. Показваме, че Европа изгражда китайски стени. Господин Бауер, елате в Италия. Защото Италия е държава, която приема емигранти. Освен това имаме, има трафиканти. И хората, които пристигат, се превръщат в стока. Има пазар за тези хора. и те се предават от ръка на ръка за пари от трафикантите защото тези иммигранти имат пазарна стойност. Аз читам, че трябва да имаме предвид, че всичко това е въпрос на организирана престъпност и не става дума само за египетската мафия. Става дума и за организирана престъпност тук, при нас, в Европа. Казвате, че не трябва да се борим по този начин срещу трафикантите и че трябва да намерим някакви други методи за спиране на корабите. Някои от коментарите, които бяха направени, сякаш не, не отчитат а, истинското състояние. Ако а, дойдете в Италия, ще видите колко трудно е а, е всичко. Ние а, сме една от страните, която приема а, иммигранти и ситуацията непрекъснато се влушава. Съжалявам, зная, че дебатът е важен, е, но трябва да се придържаме към времето. Емил Радев е следващия оратор. Печалбата на трафикантите на хора само през Средиземно море се изчислява на 170 милиона евро за 2014 година европейският съюз трябва да предприеме незабавни мерки срещу трафика на хора и нелегални имигранти като започващата военна операция в средиземно море е стъпка в правилната посока но действията на европейския съюз няма да са ефективни ако се ограничават единствено с разрушаване на плавателни съдове в международни води и на либийския бряг. Истината е, че често трафикантите от Либия и други съседни страни на Европейския съюз си сътрудничат с трафикантите в рамките на съюза които превеждат имигрантите нелегално през европейските граници и в рамките на държавите членки на европейския съюз. затова е изключително важно правоохранителните служби на държавите членки да работят заедно за да идентифицират и разбиват европейските мрежи за трафик на хора. вече има няколко такива примера с помощта на европол българската полиция многократно е разбивала групи за трафик на иммигранти от турция. надявам се и занапред да ставаме свидетели на такова добро сътрудничество което да намали трафика на хора към европа. благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Um, Mr. Jurek, please. Благодаря много, господин Юрек. Ja postaram się zamknąć w dwóch minutach, ale e, skorzystam z... Аз също ще се опитам да се впиша в две минути. Първо искам да започна като благодаря на всички, които се изказаха за това, че ни разшириха кръгозора по този въпрос. Искам да благодаря на господин Йовчев за, неговата наистина, за неговото наистина смело и а, необичайно предложение, както и на посланник Базарети, за това, че ни представи как националната отговорност не е празна фраза, а е факт. Наистина трябва да направим разграничение между емиграцията и миграцията и незаконната емиграция, т.е. между бежанци и незаконни мигранти. Също така трябва да Уважаваме и суверенитета на своите страни, защото приемането на економическа миграция е нещо, което някои от нашите държави членки не могат да си позволят. Освен това, е отговорност на страни като България или Литва да да се справят с напускането на повече от 10% от населението. Имаме големи области, които се обезлюдяват в Европа. Имаме също висока безработица сред младите хора. Това също са резултати от падането на економическата желязна завеса. Така че добре е да говорим за национална отговорност и да си спомним, че всяка държава трябва да поеме своята отговорност с двустранни споразумения, трябва ни солидарност, но Европейския съюз се фокусира основно с това да изпълнява ролята на държавите членки, а имаме все още много неравнопоставеност в Европа, вътрешна миграция и въпроси, с които трябва да се справим. Благодаря. И последен, последна в списка Кристин, заповядай. Благодаря много за вашите изказвания. Действително има две различни економически логики, които се противопоставят, що се отнася до европейската политика в областта на миграцията. Едната логика по-настоящем се предпочита от държавите членки и се е, заделят много средства за елиминация на мрежите на каламджиите и управлението на границите, е, неща, които са скъпи и които са важни. Но е, в тази връзка иммиграцията се разглежда като натиск, като проблем. Е, това са термините, които се използват при нейното опис... описание. Благодаря също време на господин а, а, Висентин и господин Мартин Мартин, които а, демонстрираха другата е, логика, която показва, че от економическа гледна точка иммигрантите могат а, да допринесат за развитието на Европа и за това се изтрува да се създадат легални възможности за иммиграция и е крайно време да се а, сложи край на тези колебания за седни карти, за квалифицирани или неквалифицирани хора и така нататък. Просто трябва да се гледа това дали или не даден тип професия се търси в Европа. И господин Мартин, вие споменахте, че ще има нужда от милиони иммигранти, но по-настоящем се намираме в такава ситуация, която и демографските данни показват, че ще имаме нужда от тези иммигранти. Затова е добре да имаме съвсем ясни данни за цифри, какво ще ни, кой ще ни е необходим, колко хора, за да престанем да работим в вид на фантазми и неясни представи. Благодаря много. сега давам думата на ораторите, които, надявам се, ще могат да отговорят на конкретните зададени въпроси. Ако колегите не са доволни от отговора или ако искат да зададат допълнителни въпроси, ще имат възможност да направят това, да се обърнат към мен и да поискат писмен отговор. Аз също бих задала, на въпрос, задала въпрос във връзка с Кале. Е, давам думата на доктор Йовчев за максимум две минути. Благодаря много, господин председател. Напълно съм съгласен, че трябва да имаме правни канали за миграция в Европейския съюз. Също така съм и напълно убеден, че трябва да управляваме миграционните миграционните потоци в Европа. Трябва да има систематичен, цялостен подход към всичко това и по този начин ще можем да разрешим много проблеми, които са, са свързани и с пазара на труда. Моля, не ме разбирайте превратно. Не смятам, че тези хора не трябва да идват тук. Не. Аз съм бил там, виждал съм тези хора, гледал съм ги в очите. Разбирам, че те страдат много. И ако имаме възможност, трябва да им помогнем и да гарантираме, че техните човешки права ще бъдат спазвани. Но след, сред тези хора има и много опасни хора. Мога да ви кажа за много случаи, И ако няма как да разделим бежанците, тези, които се нуждаят от закрила от опасните лица, които пък биха могли да застрашат другите европейски граждани и техните права, то мисля, че трябва да подходим много внимателно в този случай. Ако ви помоля да вдигнете 1000 кг, няма да може да го направите. Нали така? И Европейския съюз също има своя ограничен капацитет за помагане на тези хора, защото нещата опират до ресурси, административен капацитет и има едно определено ниво, при което процесите излизат извън контрол и вече нещата стават опасни за всички. Благодаря ви. Председателя. Разбирам, че искате да кажете още много неща, но за съжаление ситуацията е много сложна. Отново, колеги, казвам ви, ако искате е, да говорите допълнително с, да речем, господин Йовчев, обърнете се към мен. Дам думата на следващия оратор, господин Бар. Заповядайте. Господин Бауер, искам само да а, спомена онова, което каза преждаговорившия. Иллюзия е, че възоснова на общата политика можем да възпрем влизането на опасни хора в Европа заедно с другите бежанци ако успеем да легализираме процеса, тогава нещата наистина ще се променят. Вече ще може да се повлияе на това кой влиза и кой не влиза. Тези хора влизат незаконно, минават под нашия радар и мисля, че е просто иллюзорно да си мислим, че като въвеждаме ограничения, ще спрем тези хора да влизат и че ще защитим когото и да било. Първо, трябва да спрем хората да се качат на корабите. Виждаме и сериозният цинизъм при а, изграждане на съоръженията по бреговете, защото ние всъщност не отваряме хуманитарни коридори и не правим нищо, за да могат тези хора да навлезнат легално при нас. Италия спомена, че това, което се случва е скандал на Европейския съюз, остава Италия да се оправя сама. принципа на Дъблин на практика се бойкотира. Аз съм посещавала Италия, виждал съм там беженци. Те веднага се пускат от италианските власти, без да им се вземат пръстови отпечатъци. И три мои приятели, които бяха заедно с мен в затвора, искаха да стигнат до Швеция и бяха арестувани в Австрия като трафиканти. Така че тук дебата се променя и трябва да говорим отново. Нямаме достатъчно добро определение на хора, които помагат на други да избягат, което е съвсем различно от това, което представлява един трафикант. Знам много хора в Европа, които са били е, затворени, защото са се опитали да помогнат на свои семейни е, членове да, да стигнат от е, Италия до, да речем, Германия. Искам да ви напомня на демократичния режим, за демократичния режим в Германия. В Германия имаше една стена. И тази стена взе хиляди жертви по време на своето съществуване. Мисля, че в Европа ние си мислим, че сме морално по-извисени и също времено хиляди човека умират по нашите граници. Следващия оратор. Ще направя най-доброто, което мога, за да, се, за да се придържам към времето. Няма да говоря за каналите и трафикантите, там вече всичко беше казано. Искам да говоря само за две неща. Директивата за синята карта и секторите, които се нуждаят от мигранти в европейския пазар. Тази директива беше една иллюзия и огромен неуспех, защото целта на директивата беше да се изберат мигранти въз основа на техните умения и да се привлекат само иммигранти с много високи умения и образователен ценз. Това е лъжа, защото не ни трябва тези хора само, трябват ни и други хора. Имаме нужда от хора с различни ниво на компетентност, с различни знания в различни сектори. Така че ако трябва да направим преглед на тази директива, не трябва да стигаме до заплатата 1,5 150 000 евро точка, т.е. поправя се оратора, 1.5 от тази а, стандартна заплата, средно, от, от средната заплата, а, не трябва да се дава на тези мигранти. Всъщност проблема въобще не е с заплатата и с съотношенията между а, гражданите и мигрантите. Не трябват ни и мигранти с не толкова висок образователен ценз и е, тясна специализация. Трябва ни Трябват ни и други мигранти, за да попълним незапълнените работни места. Освен това, има. А, не, не, не, трябва, не трябва да насърчаваме мигрантите пред европейските граждани. Трябва да разгледаме нещата от дългосрочен план и това, което трябва да имаме предвид е, че без мигранти нашата економика не би могла да се справи в средносрочна и дългосрочна перспектива. Трябва да имаме предвид, че без мигрантите нашите социални системи не биха могли да бъдат устойчиви в средносрочен и дългосрочен план защото при нас има много сериозен демографски проблем. Въобще трябва да вземем предвид всички тези аспекти и също така трябва да въведем различни правила и логика, ако искаме да се справим с проблемите на нашите пазари от тази гледна точка. Миграцията трябва да се разглежда като нещо положително, като добавена стойност, възможност на Европа да се подобри. Не говорим само за пазара на труда, а и за обществото професор Перс. Пет неща ще кажа за 4 минути. Първо, синята карта. Това въобще не е разглеждано като а, миграционен инструмент, а като начин да се привлекат международни таланти, за да се задоволят нуждите на международните компании. Хубаво е да го имаме и не мисля, че както вие казвате, той ни е ненужен. Мога да говоря доста тук. След това, заместването. Трябва да сме сигурни, че мигрантите от трети страни не заместват европейските трудови сили. Определено е, имаме връзка тук и начина да се справим с това е да гарантираме, че незаконните емигранти работят при същите работни условия, получават същата заплата като европейца. Това се случва в някои страни, в други не. И също така трябва да създадем един общ тест за пазара на труда в Европа. Демографията. Това го разгледахме много внятно в моята презентация. Всъщност има и специално проучване, две страници, което показва всички събрани данни и това ни показва, че ни трябва не само високо квалифицирани мигранти, както и ниско квалифицирани мигранти, които позволяват на европейските граждани пък да заемат по-високо квалифицираните професии. Например, това, това позволява на европейските жени да се присъединят към пазара на труда в по-голяма степен. Вашия въпрос за квотите за преместване и презаселване на тъсшите обежище, ами може да се използват най-различни критерии. Технически може всеки един от тях да бъде защитен, но има един много важен въпрос от гледна точка на моята страна. чувствам, че имам правото да го кажа, в Испания ние казваме, наистина внимавайте с пазара на труда, имаме сериозна не безработица в страна, в която имаме такава висока безработица, да кажем, че не можем да приемем 5000 мигранти, които вероятно половината от тях никога няма да навлезнат в пазара на труда. Можем да използваме тази логика, но не мисля, че трябва. Един ключов въпрос, който задължително искам да спомена, мисля, че е много важно да се справим, с, да разгледаме с разликата между економически и неекономически мигранти. Много е много е лицемерно да правим тази разлика, защото обикновено хората бягат от глад, от лоши условия. И въпросът е, тези хора имат ли нужда от закрила? И ако държавните глави не се вълнуват от нищо друго, освен от економиката. Аз очаквам поне от Европейския парламент да поеме, да вземе по-хуманитарна гледна точка. Благодаря. Професор Пирс. Два въпроса към мен имаше. Ще отговоря. На първия беше за демографията и миграцията. Разбира се, демографската политика. Първа компетенция на държавите членки. Европейски съюз може да предостави съвети по отношение на различни въпроси, свързани с кредита, различните политики във връзка с раждането на деца. Европейския съюз обаче не може да работи по въпроси свързани с бащински и майчински отпуск за гледане на дете. Когато говорим за миграцията, и демографията има две области, при които може да имаме по-голяма ангажираност. Първо, директивата за синята карта. По-рано беше казано, че е възможно да има такава карта за млади хора. И второ, ще говоря във връзка с това, което каза един от ораторите преди мен, а, при синята директива, а, при директивата за синята карта, извинявайте, не трябва да се фокусираме само върху високо квалифицираните мигранти, а върху мигрантите, от които има нужда. Тоест, всеки път, когато имаме празнина в трудовия пазар, той да може да бъде запълнен. Освен това, е хубаво да има и повече по отношение на събиране на семейството като част от това законодателство, възможността да се справим с миграцията, също така клаузата за студентите и научните работници, окоръжаване на студентите да останат тук след като завършат своето образование. То наистина би било много полезно някои от тези високо квалифицирани хора, които вече са до известна степен интегрирани в Европейския съюз, които са достатъчно млади, за да изкарат целия си професионален живот тук и да създадат семейство тук, да останат като дългосрочни а, като постоянно пребиваващи. Госпожа Гомес, вашия въпрос. Първо не смятам, че ЮНАФОР е нещо, което ще се случи, защото според мен Либия ще бомбандира нашите плавателни съдове. По отношение на запазването на живот, аз също имам съмнение, защото не виждам къде са тези тайни документи, в които това се споменава. Наистина трябва да имаме отчетно, особено по отношение на спасяването на животите. Председателя отново се извинява за това, че времето беше силно ограничено и за шума. Има стратегически доклад, който е насрочен за 2 юли. Очаквам да чуя от съдокладчиците дали искате нещо да кажете. Сесил, заповядай. Благодаря много. Има няколко различни позиции, които бяха защитавани в тази зала и мисля, че все пак по едно нещо сме съгласни, именно, че приоритетът трябва да е да се спаси човешки живот и оттам нататък, че трябва да защитим онези, които заслужават защита. От там нататък трябва да се намери баланс, трябва да се види какъв е размера на различните държави и хората, които нямат право на закрила, трябва да бъдат третирани различно. И във връзка с това искам да вземем предвид е, казаното от професор Пирс, възможностите за хуманитарни визи. И така, Наш приоритет трябва да бъде да направим всичко възможно хората, които са уязвими, да не стават жертва на трафик на хора. Ясно е, че може би ако е, премахнем е, каналчеството, това няма изцяло да реши проблема. Но нека да не си правим каквито и да било иллюзии. Тези каналджии не са спасители на, на хората, искащи да избягат в Европа. Те са хора, които застрашават техния живот. Благодаря, Сесил. Благодаря. Нека и аз да изкажа своята благодарност на ораторите за направените изказвания и да кажа, че има много от нещата, които те казаха, които с които съм съгласна и които бих включила в нашата работа. тук искам да се спра на нещо по-конкретно. Това, което каза професор Мартин за необходимостта от радикална промяна в терминологията. Много добра начална точка е това. Можем да говорим за, за мигранти без документи, които обаче нито се крият, нито са престъпници. Има такава група хора. А, господин Пауер, много ви благодаря за това, че разказахте за личния си опит. А, изключително полезно ни беше това, защото понякога тези неща някак си изглеждат далечни, а вие разказахте за нещата от личния си опит. Показаното от професор Пиес, интересуваме въпроса за визите. Какъв, каква трябва да е правната рамка за разработването на нов подход за хуманитарни визи? Това е тема, която по-настоящем все още не е уточнен. Благодаря, колеги, за този подробен дебат тази сутрин, е, който е, ще бъде взет е, в предвид при изготвянето на доклада за холистичния подход към миграцията. Благодаря много на всички оратори. Um, uh, И така, колеги, преминаваме към гласуването. Но нека да направим съвсем кратка почивка, докато ораторите си тръгнат. Gustavo. Gustavo. So it's just one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 във връзка с протокола от 2014 година за към Конвенцията за принудителния труд от 1930 на Международната организация по труда и членове 1 до 4 от протокола във връзка с съдебното сътрудничество в областта на наказателното право. Докладчик тук е Хелга Стивенс. Има едно гласуване само по тази тема. Електронно гласуване. Картите ви са тук, нали така? Ан, готова ли си? Не е процедурен въпрос. Но все още нямаме електронната си карта, така че ще дам знак с ръка. Това не е процедурен въпрос, това е лоша организация, казва председателят. И така. Ще вземем предвид, че един човек от социалистите и то координаторът ще гласува без електронна карта. И така, колеги, заповядайте, моля да гласуваме. Okay, colleagues, the Audi... Okay, heard. Okay, colleagues, Audi has won too many. Колеги, има един колега от Ауде в повече. Може ли един пълноправен член на Ауде да извади картата си. Добре. И така. Машините за гласуване не работят. Край на гласуването ще добавим един глас за и една неработеща машина за социалистите, т.е. два гласа на социалистите се записват – допълнително. С това приключваме гласуването. Поздравление на Хелга Стивенс, докладчик по темата. Преминаваме към втората тема. Проекто становище за 30 и 31 годишен доклад за наблюдението на приложението на европейското право. Докладчик е Траян Унгоряно. Преминаваме към Изменение 3. И така, изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинете, отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Моля ви, вдигайте хубаво ръка. Компромис 1. За. Против. Въздържали, въздържали се. Приема се.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 Край на гласуването. Приема се. 19 изменени. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. 21 всъщност. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. И крайното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. And that is carried. Congratulations to the rapporteur. Приема се поздравление на докладчика. To... Сега преминаваме към последната точка при гласуването. We move to the. Um, so the draft motion for a resolution on the. Проекто предложение за резолюция за европейския дневен ред в областта на сигурността. Компромис на изменение едно. Всъщност, колеги, целият, цялото гласуване е по електронен път. С изключение на колегите, които дадоха знак, че нямат електронна карта. Имам карта. Добре, в такъв случай всички карти работят. И така, компромисно изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Amendment 41. The vote is 41 изменение. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. That's carried. Приема се. 44-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 52 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 53-то изменение. На две части. По първата част, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 53, втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56-то изменение. По а, последната му част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59-то изменение, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59-то изменение, втората му част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62 по втората му част само гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 71 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 72 изменение съвместимо с 49-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73-то. Разделно гласуване по първата част. Първата част е целият текст без думите под прикритието на борбата срещу тероризма. И така гласуваме първата част с тази формулировка. Моля, гласувайте. По първата част. Да прочета ли отново? 73-то изменение на Джудица Арджентини иска разделно гласуване. Първата част, целият текст, без думите под прикритието на борбата срещу тероризма. Явно не съм го казал достатъчно ясно. Сега разбрахте, и гласуваме по тази първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По втората част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 75-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис на изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84-то изменение. Моля, гласувайте. Изменение 84, първа част всъщност, е, край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 6, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 7, казва председателят. Не. Преминаваме към изменение 108. Моля, гласувайте. За малко да гласувам погрешно, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се изменение 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение 8. Моля, гласувайте. Моля, е, край на гласуването. Приема се. 117 изменения, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 121 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 122 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123-то на две части, поискано разделно гласуване от социалистите. По първата част от Strongly до Issues of Migration, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По втората част, останалата част от текста, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 124. Извинете, колеги. Компромис на изменение 10. Чакайте. Прав съм бил. Секретарията греши. Моля, забележете, ставам все по-добър. И така, 124 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 131 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 132 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно е изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 138. Моля, гласувайте. The vote is closed. That's carried. Край на гласуването. Приема се. 139. Отхвърля се 13-ти компромис от групата на зелените. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 148 изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 149-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 151 во начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 157. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 159. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 160 в две части, поискане на АОД, първа част, начало на гласуването. The vote is closed. That's Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 161 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 162 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 164. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 165 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 167. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 170-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 175-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 173-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 15, то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 176-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 177 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 178 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 179 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 150 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се шесто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 14-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34-то изменение. Моля, гласувайте. 33-то беше отхвърлено, колеги. 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 37-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И мен ме заболяха пръстите. Приема се. И така, колегите, текста с внесените към него изменения, моля гласувайте. Всички успяха ли да гласуват? Край на гласуването. Приема се с съвсем маничко мнозинство. Благодаря ви за търпението, колеги. Not, not ideal. Uh, no, we did our colleagues, um, my apologies, I've, uh... Колеги, извинявам се. Наистина, вече трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. Ще ви помоля да заемете местата си, защото трябва да започваме. Много изоставаме от графика, затова моля ви седнете. Започнахме самото електронно гласуване по-късно. Това не е по ваша вина, но моля ви, заемете местата си, защото имаме нещо много важно. Знам, че темата вълнува повече, колеги. Моля, просто седнете. Заемете местата си, а членовете на екипите, които ще останат, моля, седнете. Останете, ще ви помоля да напуснете залата. Става въпрос за протокол от 2014 година за Конвенцията за насилствен труд във връзка с правилата на МОД. Покани сме госпожа Фрауден Франкенстикер. Съжалявам, че така произнасям името ви. Фрауке Сайденстикер. Стикер която е новия председател на управителния съвет. Тя а, е, зае позицията си през месец март 2015 и господин Константинус Манолополус, който е временен директор на ФРА и който има много важна работа по време на този период. Покани сме господин Пол Нимец, който е много важен за нас. Беше и вчера по време на първата среща от тристранните преговори за регламента. както и директора на основните права в Генералната дирекция към Европейската комисия. Благодаря много на всички за това, че сте тук на президиума. Започвам с Пол Немиц. Извинявайте. Извинява се председателя. Ето какво става след много дълго гласуване. Започваме с госпожа Сайден Стикер, след това господин Манолополус и след това Пол немица който ще ни запознае с темата допълнително. Така, започваме с госпожа Сайден Стикер. Заповядайте. Благодаря, благодаря много господин председател. Всичко е наред с микрофона ми, нали? Чудесно. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, колеги, радвам се, че съм тук. Председателя прекъсва. Моля ви, просто займете местата си най-накрая, за да можем да изслушаме дамата. Госпожа Сайден Стикер. Радвам се, че съм тук при вас днес, за да ви запозная с, с доклада на Европейската агенция за основни права. Искам да благодаря на вас, членовете на този комитет, на, на тази комисия, за това, че сте включили темата за основните права в много политически области. Нашата дискусия, вярвам, ще ви помогне във връзка с доклада на Европейския парламент за ситуацията с основните права в Европейския съюз. Временният директор на агенцията ще ви запознае с някои неща, които ни притесняват, но аз искам да кажа също няколко неща във връзка с структурата и дължината на тази годишния доклад. Преди да представляваш нещо като лог с около 300 страници за развитието в областта на основните човешки права. Сега сме съкратили обема, за да се фокусираме върху няколко ключови неща. В края на миналата година празнувахме пета годишнина от договор от Лисабон. Това означава, че харта на човешките права също се прилага от 5 години вече и е време да направим оценка на ползите и недостатъците от тази във връзка с това, последната част от годишния ни доклад е свързана с хартата и е, проследява какво се случва във всичките 28 държави членки. Виждаме какво се случва по отношение на хартата в националните правосъдни системи, в съдилищата, за да видим по какъв начин тя оказва влияние върху ежедневния живот на гражданите на Европейския съюз. Дами и господа, искам да навлезна малко повече в подробности по отношение на частта, която показва на къде е бил насочен нашия фокус. Става въпрос за подновяване на стратегиите за човешките права. Ние сме се концентрирали тази година върху един от инструментите, с който ви запознахме миналата година, именно показателите за основните права. Една от основните функции на тези показатели е да подобри сравнителността, възможността да се сравняват тези данни и информацията, която получаваме. Това ще ни помогне да гарантираме по-пълно спазване на основните права, за да можем да идентифицираме, съберем и анализираме съответните данни – трябва да видим какъв е резултата на национално ниво. За да може това да се случи, ни трябва рамка, в която да а, разположим тези резултати. Комисията за човешки права към ООН е разработила чудесен инструмент за спазването на тези права, който оценява както резултатите, така и положените усилия. Тази рамка, която се използва и от Агенцията за основни права, разглежда три показателя. Структура, процес и резултат. Това включва правната рамка, изпълнението на политиките, ефективността на а, механизмите за подаване на жалба и реалната ситуация във връзка с прилагането на тези права на практика. Вследствие на искане от Европейската комисия, нашата агенция започна да разглежда и анализира данни връзка с правата на детето. Създадохме рамка за правата на хората с увреждания, както и за ромите. 17 държави членки вече са постигнали съгласие за общата рамка, с която ще се а, разглежда интеграцията, разработена от нашата агенция във връзка с показателите за ромската интеграция. Независимо за какво говорим, е важно тези неща да бъдат добре разгледани и също така да бъдат научно обосновани. Трябва да бъдат разгледани, разбира се, и със съответните заинтересовани страни, които ще бъдат оценявани. Трябва да имаме много сериозни методологични критерии. Трябва да имаме и ясна норма... ясно нормативно тълкование – и съответно трябва да бъдат включени правилни и надежни данни. Това ще ни позволи да измерим не само резултатите, но и вложените усилия за спазване на човешките права, както и оплакванията или жалбите срещу тяхното неспазване. Тези този инструмент може да се окаже незаменим, затова темата за човешките права да се включи във всички останали теми, които се разглеждат на ниво Европейски съюз. Освен това, една такава силна система подобрява отчетността и прозрачността както на европейско, така и на национално ниво. В епоха, в която недоверието все повече нараства не само към полиция, но към институциите, такива мерки могат да помогнат и да подобрят демократичността. Сега ще дам думата на моя колега, господин Манолополос, за да може той да говори повече за предизвикателствата, с които се е справила агенцията и които са разгледани в нашия доклад. Благодаря много за вашето внимание. Thank you, Благодаря, Фрауке. Уважаеми евродепутати, аз също искам да благодаря от свое име за поканата нашата агенция да представи пред вас своя доклад във връзка с предизвикателствата и постиженията в Европейския съюз. Моята колега току-що обясни, че всъщност доклада тази година е съкратен, за да бъде по-целесъобразен. В него се покриват всички дейности, свършени в рамката на агенцията и всичко, което сме направили през тези пет години като основни теми. Например, включване, приобщаване на ромите, ксенофобия, информационно общество, защита на данни, детски права, достъп до правосъдна система, включително и достъп за жертвите на престъпления. В допълнение, ще намерите една допълнителна глава във връзка с това как се използва хартата в различните държави членки. Няма да се фокусирам върху целия доклад, вместо това ще се фокусирам върху три точки, които вярвам са от особено значение за 2014 година, това, което направихме, а и за 2015. Миграция, права на жертвите на престъпление и права на детето. Тази сутрин Наистина имахте много интересна дискусия във връзка с миграцията. И наистина се изненадах да чуя мнението на журналистите. Започваме с миграцията и обежището. Това са топ приоритети в нашата политическа програма. Знаете трагедията, трагедиите в Средиземноморието се увеличиха през 2014 година. Повече от 3000 човека загинаха в море в опита си да достигнат до Европа. Всъщност тази бройка може би е по-голяма. И се вярва, че може би 800 човека са загинали само от януари до месец май. Всички си спомняме какво стана в Лампедуза. Тези трагични събития трябва да бъдат прекратени. Поради тази причина Нашата агенция ФРА всъщност наистина приветства цялостен подход към миграционните въпроси в Европейския съюз. Скоро беше публикувана, публикуван документ за правно наличните инструменти. Това ще помогне и да се борим с трафика на хора. В нашия годишен доклад сме се фокусирали върху две неща по отношение на убежището. Първо, има влушаване на състоянието на влушаване на ситуацията на някои граници, защото никой не трябва да бъде връщан в страна, в която живота му е поставен под риск. След това, във връзка с директивата за връщането, една трета от държавите членки нямат система, която да види дали има жалби по отношение на процедурата за връщане на онези, чието молби за обежище са отхвърлени. Онези държави членки, които имат такъв мониторингов механизъм, той се прилага от агенциите, които са под чедъра на ресорното министерство, което по някакъв начин пречи на тяхната обективност. Освен това, често имаме ксенофобия, дискриминация и престъпления от омраза. В много държави членки има механизми за борба с тези неща, но изпълнението на мерките изостава и е, липсва доказателства, че на практика нещата се случват. През 2014 година 12 държави членки направиха обучение на държавните служители, които работят в пряк контакт с мигрантите. И наистина все повече страни признават факта, че интеграцията не е свързана само с мигрантите и а, техните деца, а включва и цялото местно общество. Това може да подобри националните стратегии за интеграция. Дами и господа, искам съвсем накратко да се спъра на въпроса за жертвите от престъпления във връзка с директивите, които бяха прети по-рано тази година. Проучвания показват, че държави членки, много държави членки трябва да се фокусират върху предприемането на мерки с цел защита на жертвите, например информация на жертвите за техните права, подпомагащи услуги и така нататък. Това е огромно предизвикателство пред много страни. Не говорим само за правна помощ, говорим за психологична помощ, за емоционална подкрепа, която трябва да е на разположение на жертвите преди и по време на съдебното производство. от тези държави членки, които транспонираха директивата в национално законодателство, директивата за жертвите, има още много какво да се очаква. В Виена се проведе среща, за да се говори за транспонирането на директивата за жертвите и вярвам, че вървим в правилната посока. Имаме и примери за добри действия. В поне 10 държави членки се събират средства за жертвите а, от а, средства на обвинени в престъпления. В Финландия, да речем, има 80 евро на хората, които са обвинени в престъпления. Тези средства отиват в фонд за подкрепа на жертвите. 4,5 милиона евро се очаква да се генерират по този начин всяка година държави членки също се опитват да направят цялостна гама от услуги за, държ... за жертвите и да могат да им предоставят достъп. Освен това, трябва да поговорим за това как да а, изградим доверието между жертвите и съдебната система, защото без това доверие те няма да. Жертвите няма а, да отидат при властите, за да разкажат за престъплението, а това ще ни възпре да започнем производство срещу нарушителите. Стигаме до децата. Една трета от децата в Европа са в риск от бедност и социално изключване. Много семейства са затруднени да плащат ипотеката си, храната си, е, разходите за училище и това означава, че трябва да вземем незабавни мерки, за да се справим с бедността при децата в инициативи, като да речем Европейския семестър. Нашия председател вече говори за показателите, които могат да се ползват. Когато говорим за защита на деца жертва на сексуални престъпления или деца, които нямат родителска грижа, тези грижи се засилиха и мерките в тази област се засилиха но тяхното изпълнение на съответните мерки е малко по-трудно. За да видим какви са трудностите пари правата на детето, разгледахме какво се случва при съдебни производства, включващи деца. Проведохме много интервюта с съди, психолози, социални работници и други. Дами и господа, не искам да приключвам без да призная факта, че Европейския съюз изгради пространство на сигурност и правосъдие за всички свои граждани. Нашата основа е наистина много добра, но ни предстои много работа за това. Е много важно да продължим своята съвместна работа с вашата комисия. Благодаря. Председателя, благодаря. Не искам всички да си тръгнат преди обедната почивка защото имаме още една презентация на господин Пол Немис. А, това включва и мен, защото аз до 12.20 също трябва да излезна от залата. Виждате, че колегите ще имат и въпроси. Затова не искам да ви притискам, но преди да дам думата на Пол, защото аз трябва да тръгна в 12.15, колегите казаха кой иска да се изкаже, някой друг ще ме замести около 12.20 отново пак казвам, преди да започна, искам да се извиня за това, че няма да бъда тук, но а, моля да нека си задам въпроса. Едно от нещата, с което се борят европейски депутати. Добре, не се борят, но е проблем за нас е, че в момента има три механизма комисията, парламента и съвета. Всички тези е, организации разглеждат въпросите с е, основните права в държавите членки. В е, отделните държави членки има нарушения. И това ще продължава да се случва във връзка с най-чувствителните въпроси. Агенцията за основни права е в сърцето на този процес, но нещата стават сложни и винаги стига до нашата комисия. Член 2, член 7, знаете, че те са доста объркани, така че може би тук трябва да поговорим. Комисията има ясна позиция, но за парламента нещата стават изключително сложни защото се поставя под въпрос кога се намесваме, как се намесваме, какви са механизмите. И отново казвам, всичко това стига отново до нас тук в комисията и за нас това представлява интерес. Вие, като представител на комисията, може да ни кажете каква според вас е ролята на парламента. За нас нещата са много динамични, много сложни. Въпросът е как да се справим с работата си, кога и как отново казвам, как да вършим работата си? За нас проблема е сложен и се налага разяснения. Um, Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Ще направя няколко уводни думи и след това ще се опитам да отговоря и на конкретните въпроси и на председателя. Първо, нека да кажа, че председателя Юнкер инструктира комисията да вземе предвид правомощията, с които разполага и е, да ги прилага в областта на основните права. Заместник председателя на комисията, комисарят Тимерманс, заяви, че какъвто и да било компромис с основните права е компромис с ценностите на Европейския съюз. Има харта за наблюдение на правата във връзка с стратегията от 2010 година за приложението на хартата за основните права, която има за цел да следи напредъка и предизвикателствата в областта, в която Европейския съюз има правомощие да действа и да се вземе преди как се въвеждат тези разпоредби в законодателството, в приложението на правото и в юриспруденцията. Първо по юриспруденцията. Съдилищата в Европейския съюз все повече се позовават на хартата в своята практика. Увеличава се значително броя на препратките към хартата. Ето, например, през 2014 година 210 пъти съдилищата са се позовали на хартата в сравнение с 114 през 93, 97 през 2012, 43 през 2011. И така, това показва, че е, хартата е жива в юриспруденцията в Европейския съюз. Е, това въжи и на ниво е, държави членки. Има решение за задържане на данните и случая Шеке за публикуването на бенефициерите на сълскостопанските фондове, всичко това ясно показва пред европейските институции, че в законодателния процес всички сме длъжни да спазваме правилата. И е, комисията, и парламента, и съвета са длъжни да спазват изискванията, обвързани с основните права. Отвъд правния на характер на темата, в основните права винаги са били а, част от ДНК-то на Европейския съюз и участват в а, а, разработването на правни актове от началото до края. Това правим и ние в моят дел, в комисията и други органи във връзка с измененията. А, всички усилия са на празни, ако не се прави системна оценка на, на действието на правата на човека. Приложението в страна на, приемането страна на комисията през май, май 2015 година на пакета за по-добро законотворчество засилва тези разпоредби в работата на комисията и се предлага междуинституционално споразумение, което има за цел да бъде и рамка за обсъждане на начина по който са законодателите могат да засилят зачитането и приложението на основните права при разработването на законодателни предложения от страна на комисията. През декември 2013 година съдът е, се произнесе по хартата за основните права и тя е, продължава да е приоритет, независимо от е, присъединяването и неговата дата към това споразумение, тъй като минава време между подписването и ратифицирането, държавите членки са длъжни да вземат предвид юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека. Приложението на хартата се взема предвид и при наблюдението на начин, по който държавите членки прилагат европейското право. През 2014 комисията започна 11 процедури за нарушение срещу държави членки, за да се вземе предвид, за да се гарантира зачитането на правата по хартата. Сега, по вашите въпроси, господин председател, вече споменах два важни въпроса, по които е много важно на места на комисията. Първо, законодателният процес – Важни академични изследователи на европейското право показват, че откакто и парламентът има право за законодателно участие, нивата на зачитане на правата значително се увеличило. Така че парламентът играе важна роля за защита на отделните права. И ние виждаме, че и вие и вашите предшественици го правят. На второ място, контрол на, на изпълнителната власт. Първо, контрол върху комисията, за да се гарантира, е, че ние използваме е, правата си а, по правомерен начин, включително процедурите по член 11, именно нарушение, както и контрол за приложението на държави на европейското право от държавите членки. Това е естествена функция, при която парламентът контролира и комисията, т.е. да има да се насочи комисията да използва своите правомощия за осигуряване на приложението и чрез разглеждане на конкретни случаи в определени държави членки, които имат задължение да прилагат съответното право. Основните а, проблемни области по процедурите за нарушение са свързани с иммиграцията, обежището, липсата на правни, на ефективни правни средства за защита, правата на децата и задържането и лишаването от свобода на търсещи обежище. Иска се бързо решаване на проблема с не с а, деца, които не са а, с възрастни хора, и съвместно, също така поправ искам да подчертая, че основните права са основни за всички. На 2014 година комисията настоява пет държави членки да направят всичко възможно да се вземат предвид обжалванията срещу а, отказ да се даде виза и те да бъдат подавани пред съдебен орган трите инструменти за процедурни гаранции за децата, презумпция за невиновност и правна защита следва да се прилагат в контекст на взаимно доверие и а, се търси а, гладко функциониране на процедурите за вза... взаимно признаване на съдебни решения. В контекста на цифровизирането е важно да се вземат предвид правилата за защитата на данните и те да се приемат и да влязат в сила до 2000, да се приемат до края на тази година. Това е важен, важна тема и за Европейския парламент. Има и годишен доклад по основните права и хартата във връзка с цифровизирането. Това, което е важно да се подчертае тук, е там, където има масови бази данни, да има и масово доверие. Да може да има масово доверие. След това, борбата срещу престъпленията, основани на омраза, на антисемитизма и антимисиоманските настроения, както и настроенията срещу циганите, хомофобията, афрофобията, нарастването на омразата от една страна и неприемливото безразличие от друга страна у голяма част на от населението. Първи годишен колоквиум за правата на човек, за основните права ще бъде проведен под ръководството на комисаря Тимерманс през декември тази година и ще се занимае по-конкретно с антисемитизма и омразата срещу мюсюлманите в Европа. В този контекст през 2008 година комисията предложи директива за председателят прекъсва оратора има много въпроси, нямаме много време. Аз напускам, ще трябва да ви оставя да се справяте сам. Добре, в такъв случай приключвам до тук. Председател, извинявам се много. Имам задача свързана с Европейския съвет. Питър Милър много любезно се съгласи да председателства до края на заседанието. Благодаря ви, че отговорихте на въпроса и особено този, що се, от... на въпросите, що се отнасят до отнасящи се до член 2. Имаме нужда от яснота за това как парламента работи по тези теми. Да, имаме агенция за основните права, но и ние имаме своята роля, която обаче става все по-сложна. Искаме да си вършим работата добре и за това трябва нещата да са ясни. По-настоящем се иска от нас да реагираме доста силно спрямо отделни държави членки, отделни области на политиката, които са по-чувствителни по своя характер и искаме да го правим по възможно най-добрия начин. Трябва да поддържаме и диалог. Не винаги е ясно. Обаче на какво стъпваме? Точно това обсъждаме тук днес. Така че съм ви благодарен за подкрепата, която ни оказвате, за да се грижим за правата на човека достатъчно добре. И така, Питер, предавам ти председателството, колеги. Извинявам се, че се налага да напусна. Okay, thank you very much. Um, we have some uh, contribution. Първо, а, Мария. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които направих презентация. Благодаря ви за този изключително интересен доклад. Ние искаме да има една ясна и съпоставима картина дали са изпълнили задълженията или не от страна на държавите членки, що се отнася до основните права. Въпросът ми е към Агенцията за основните права. Докъде сте стигнали вие, докъде сме стигнали ние при изготвянето на система на показатели, които могат да се използват, за да се направи сравнение по изпълнението на правата на човека от държавите членки. Много добре е, че имаме тук в доклада индекс на споменатите държави, но това е само половината от онова, което е необходимо. И така, кога ще имаме нужния инструмент в пълна. Относно информационното общество, това е много важен раздел. Въпросът ми е към господин Немец и към останалите, които се занимават с този въпрос. В таблицата относно капацитета на Агенцията за защита на личните данни да се намесва по въпроси, свързани с наблюдението и разузнавателната дейност, данните показват, че в 12 държави членки няма начин да гражданите да бъдат защитени в ситуации, когато се счита, че техните данни не са добре използвани или че е нарушено правото им на лично пространство. Директивата, която обсъждаме, отново изключва унези, тези служби от контрола за защита на личните данни. И така, как можем да следваме препоръките, които вие отправяте тук за подобряване на ситуацията и за защита на гражданите? Защото има национални разунователни служби и така относно тази директива, не се предвижда там права за подобен контрол. Следващия оратор. Благодаря ви. И двата доклада, които разглеждаме днес относно прилагането на картата на основните права на Европейския съюз за периода 2014 година, е извън времето и пространството, защото не се засягат основните въпроси за нарушение на правата на човека в Съюза, а именно нарушаването на социалните права сред разрушителните политики на ограничения, следвани от европейските институции. Няма нищо споменато по въпроса, нито в доклада на Агенцията за основните права, нито в доклада на комисията. Това означава ли според вас, е, че няма нарушение на социалните и економически права или искате просто да ги загърбите и да а, се преструвате, че те не съществуват изобщо? Четвърта глава от а, Хартата на основните права, която се отнася до солидарността, предвижда, между другото, право за а, колективно договаряне, право на защита при неоснователно <clears throat> уволнение, право на помощ и е закрила. Всички тези права се нарушават чрез политиките, налагани от европейските институции върху държавите членки на Съюза, например в Гърция. Комисията и ЕЦБ, като членове на тройката, съкръщават възможностите за колективно договаряне, съкръщават заплатите и а, пенсиите и а, въвеждат мерки, които доведоха до увеличаване на смъртността. Много от мерките, които са въведени по искане на тройката, са в нарушение на международното право за защита на правата на човека и в частност на Европейската харта за социалните права, и решенията на Европейската комисия по социалните права и конвенциите на МОД и решенията на МОД. Ако има нарушение на тези инструменти на международната закрила на, междуна... на човешките права, съществуват нарушения и на членовете в хар... предвидени в хартата на основните права на Съюза. Въпреки това европейските институции не само не проявяват желание да спазват направените констатации, но и по време на продължаващите преговори по коригиране на програмата за Гърция продължават да допуска допълнителни нарушения. И така се стига до допълнително нарушаване на социалните права, особено на страните в южната част на континента и в много от държавите членки, чрез политиките на строги ограничения, които се прилагат. Сякаш живеем в извънредно положение, що се отнася до социалните права. Това е най-важният проблем по прилагането на хартата на основните права сега и в 2014 година, за която се отнасят вашите отчети. Не се споменава нищо обаче за нарушението на тези социални права във вашите доклади. Председателят, за съжаление, не разполагаме с много време, за това ви моля да бъдете кратки дава думата на госпожа Дела. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Въпросът ми... Но първо искам да ви благодаря за презентациите. Първи ми въпрос се отнася до агенцията. За първ път след Втората световна война броят на беженците и на търсещите обежище са надхвърлили 500 хиляди 000 тъй като има ограничени възможности за легален достъп до Съюза, онези, които се нуждаят от защита, прибягват до използването на услугите на канал G. И така, какво ще се направи по отношение на регулираните пътища за легален достъп на търсещите обежище. В последната част на вашия доклад по прилагането на Хартата за основните права и за цифровата а, програма. А, се предвиждат и мерки, свързани с борбата срещу тероризма и киберпрестъпно... киберпрестъпността. Трябва да се предвидят мерки също и за а, повече сътрудничество в тази област между националните органи и какви санкции ще се предприема срещу нези, които не желаят да сътрудничат. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за направените презентации, както и за контролът, който упражнявате. Дали същото внимание е отделено и на институциите и а, контрола върху тях? И какви критерии са приложени? дали парламентът може да дава оценка на направеното от комисията и съвета в тази област. Има общностни аспекти на политиката в областта на миграцията и програмата за миграцията, която ще бъде обсъдена тези дни. Има ли опасности, че ще бъде нарушена хартата за основните права, особено, що се отнася до спазването на принципа а, за право на невръщане? Има предложения за законни канали за достъп до територията на Съюза. Изисква се спазването на основните права от държавите членки, това отнася ли се и до европейските институции. Относно социалните права, за които говори моя колега преди малко, наблюдава се системно нарушение на хартата. Считам, че политиките на строги ограничения са нарушение на правилата и няма връзка между общностната политика от една страна и това, което искат хората които участват в изборите. Ние трябва да разрешим проблемите. Защо казвам всичко това? Вие говорите за избори, говорите за престъпления от омраза, говорите за ксенофобия. както и за неприемането на другостта. Но имаме общностни политики, които нарушават разпоредбите на хартата в определени области, когато говорим за ксенофобията. Госпожа Гомес. Благодаря ви за доклада. Считам, че той е много важен. Особено направените коментари относно начина по който Европейският съюз се справя с въпросите на миграцията и системата за обежище и за приемане на беженци. Съществува изключително важна информация в доклада, но според мен трябва да съдържа и част, която да се отнася до отделните държави, за да получим ясна картина как стоят нещата, защото трябва да се отрази в този доклад това, което казаха господин Сристополос и госпожа Спинели защото има нарушаване на основните права в държавите, за които се приложиха мерките на тройката и е отговорност на Европейската комисия и на ЕЦБ, на която трябва да се обърне внимание, тъй като те носят огромна отговорност. В моята страна, Португалия, сега Децата, които са застрашени от е, бедност, вече са една трета от всички деца в страната. И ситуацията вероятно ще продължи да се влушава, тъй като говорим тук за деца, говорим за загубени поколения, да не говорим е, за сегашните млади хора, които са без работа. Имат още много други нарушения на правата на човека.